на нея. Благодаря. Много благодаря. Госпожо Дел Кастио, с това приключваме дебата. Гласуването ще бъде по-късно днес. Искам да се извиня за някои технически и организационни несъвършенства тази сутрин. Сега давам председателския стол на Мартин Шулц. der Tagesordnung folgt. И така, колеги, преминаваме към следващата точка, именно заключенията на Европейския съвет от 15 октомври, по-специално финансирането от международни фондове, както и за заседанието на ръководителите от 25 октомври относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата в Валета на 11-12 ноември. Уважаеми колеги, в неделя по покана на председателя на комисията Юнка взех участие в срещата на държавните и правителствени ръководители, посветени посветена на миграцията. Ситуацията е драматична. Затова и председателят на комисията Юнкер се обърна към всички присъстващи, за да се вземат спешни мерки. Председателят Туск и аз присъствахме, последвахме т.е. поканата на председателя Юнкер. Но въпреки това, в рамките на общностните институции трябва да потърсим отговори на кризата с бежанците. Затова е важно и е хубаво да говорим за резултатите от различните срещи. А, дами и господа, брутално се видя в е, неделя брутално и ясно се видя, че ситуацията на Западните Балкани е безкрайно драматична. Хиляди хора, десетки хиляди хора са в движение, те нямат подслон, нямат храна, прекосяват, прекосяват нашите граници често и вечер. Задава се с една дума хуманитарна катастрофа. Затова смятам, че планът от 17 точки, който бе прият, е една добра стъпка и трябва бързо да бъде приложен, трябва да има и последващи действия. Но е, трябва да кажа, всички напуснахме срещата дълбоко огрижени. Атмосферата на срещата беше призрачна до голяма степен. Най-големият проблем и след срещата си остава, а именно дават се обещания, обещания, които обаче в последствие не се изпълняват. Когато правителства, независимо дали десни или леви правителства, са жертва на националния егоизъм и загърбват общностния, общностния подход, то тогава се нарушава единството в Европейския съюз и от това страдат беженците. За това давам думата най-напред на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Европейския съвет от 15 октомври и брифинг, при да премина към брифинга за него, искам да кажа, че кризата е голямо предизвикателство за нас като Европейския съюз, може би най-голямото предизвикателство от десетилетия насам. Нямам съмнение, че това предизвикателство има потенциала да промени Европейския съюз, който сме изградили, дори да го да унищожи а, такива постижения, като свободното пресичане на границите в шенгенското пространство. Може да доведе до а, сериозни трусове в а, политическия пейзаж и всичко това няма да се променя за по-добро. Това са извънредни времена, които изискват извънредни мерки, извънредни жертви и вънредна солидарност. Аз като председател на Европейския съвет, сигурно и за повечето от нас, е изключително важно да се гарантира единството на държавите членки и на европейските институции. Заедно ние ще се справим с кризата. В противен случай не искам да си помислям какво може да бъде като альтернатива. От началото на кризата съм подчертавал важността от защита на външните ни граници. Ние все още не сме постигнали съгласие как това да стане в оперативен смисъл, но се споделя мнението, че приоритет трябва да бъде защитата на външните граници на Съюза. За съжаление, ситуацията се влушава, както казах, и при последното си явяване в тази зала. Имам предвид нова а, вълна от беженци от Алепо а, и от а, регионите, където а, се извършват а, руските бомбардировки в а, Сирия. Уважаеми депутати, на последния Европейски съвет лидерите а, приветстваха дейността на Европейската комисия, предложенията свързани с а, Турция. Заместник председателя Тимерманс работи усърдно по техническите подробности. Искам отново да подчертая, че споразумението с Турция има смисъл само ако допринесе за намаляване на миграционните потоци към Европа. Това няма да е лесно, не трябва да се правим иллюзии, че която и да е трета страна, включително Турция, може да ни замени в защитата на нашите граници. На второ място, лидерите направиха равносметка на работата по създаване на 11 горещи точки в Гърция и Италия до ноември. Сроковете са много амбициозни, изискват ускорени дейности от страна на Фрондекс и ЕАЗО. Европейските агенции за сега разполагат с по-малко от половината от това, което се нуждаят. Когато говорим за ролята за горещите точки, ние започнахме един откровен дебат за това как трябва да функционират те и това продължава. На трето място обсъдихме надълго и широко по какъв начин да защитим границите ни. Ние трябва да действаме незабавно, като същевременно се обръща внимание на солидарността. Нуждаем се и от двете ефективен граничен контрол, за да можем да управляваме ситуацията по границите ни, спиране на незаконното пресичане на границите ни, задължителна регистрация на всички търсещи убежище, създаването на необходимите приемателни пунктове. Това няма да доведе до спиране на потоците, но значително ще намали притока и ще позволи на Фронтекс да поеме допълнителни задължения в своя мандат, както реши Европейския съвет и да има водеща роля в връщането на незаконните мигранти. Ние се нуждаем и от подкрепата на Европейския парламент това да стане в максимално бърза степен. Фронтекс трябва да получи нужните инструменти, за да може да защитава в пълна степен европейските граници. Искам да подчертая колко впечатляваща работа беше свършена от страна на държавите членки за финансирането на Frontex и на ЕАЗО. Наред с това, ние ще трябва да работим за доразвиване на вътрешната солидарност между държавите членки. Първа стъпка е Frontex и ЕАЗО да получат всички необходими ресурси, както да се приложи временния механизъм за презаселване, за да бъдат а, а, подпомогнати държавите, които са най-силно засегнати. Уважаеми депутати, кризата не се отнася само до сирийските беженци. От след две седмици а, свиквам а, среща на върха на лидерите от Европейския съюз а, и от Африка. Нашата цел в Валета е да създадем едно партньорство между Европа и Африка по въпросите на миграцията и убежището. Оперативните мерки трябва да бъдат насочени към връщането на незаконните мигранти за справяне с първопричините за миграционните потоци, за допринасене за социално-економическото развитие на Африка и за създаване на условия за законна миграция. Ние ще разгледаме възможности за създаването на безопасни и адекватни места за приемане, както и адекватни процедури за търсещите обежище, включително да им се помогне да намерят работа, докато настъпи момента, когато трябва да се завърнат в родината си. Държавите членки трябва да допринесат допълнително да помогнат на Върховния комерсариат за беженците, на Световната продоволствена програма и на други международни агенции, както и да допринесат за създаването на доверителните фондове за Сирия и Африка. Уважаеми депутати, относно Великобритания, аз брифирах членовете за подготвителните консултации, консултации, които се водят през последните месеци. Ние приветствахме до началото на ноември министър-председателя Камерон да представи в писмен вид своите искания. Благодаря, господин Туск. Думата има председателят на комисията, господин Юнкер. Господин председател, уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на съвета, уважаеми дами и господа депутати, колеги. Миналата седмица по маршрута през Западните Балкани видяхме как бежанците прекосяваха замразени реки, как спят под дъжда. Много скоро този дъжд ще се превърне в сняг, защото наближава зимата и всеки изминал ден е от значение. И точно за това, господин председател, аз в съгласие с председателя Туск миналата неделя помолих за съвещание на държавните и правителствени ръководители от държавите членки и три държави, които не са членки на Европейския съюз. Тоест, министъра на миграцията от Люксембург и министъра на миграцията от Холандия. Освен това поканих е, председателя на комисията Туск и председателя на Европейския съвет е, е, господин Шулц, защото за мен е важно да покажа, че беженската крижа, криза засяга не само Западните Балкани и държавите в тях, а засяга ця, всичките европейски институции и Европейския парламент защото имаме нужда от помощ, включително и бюджетна помощ за държавите от Западните Балкани. Много благодаря отново на Европейския парламент за подкрепата на предложенията на комисията. Всичко това се случи много бързо и помогна на комисията да вземе правилните бюджетни решения и да ги вземе бързо. Освен това, благодаря на Frontex, на ЕАЗО, бях поканил и представители от тези институции, бях поканил и представители на а, Сърбия, Македония и Черна гора, защото тези държави са много засегнати от беженската вълна. Комисията всеки ден е ангажирана с оперативната работа и се старае да работи както с държавите членки, така и с беженците, и да а, удовлетвори желанията и очакванията на всички страни. Всъщност тази среща не трябваше да се ням, нямаше нужда да се случва. Всъщност държавите от Западните Балкани трябваше да говорят помежду си за трябваше да говорят заедно помежду си, а не да говорят едни за други. Е, за щастие обаче успяхме да накараме тези, които говореха помежду си и едни за други, да седнат на една маса и да преговарят. Впечатлението навън от това заседание, от тази среща беше впечатление на разединение на Европейския съюз, но всъщност нормалното е да говорим едни с други. Това не е изключение, това е правилото. Общите проблеми трябва да се обсъждат и факта, че трябваше да, да се свика специална среща за говорене помежду си означава, че Европейския съюз се намира в лошо състояние. Обменът на мнение беше отворен, честен и до някъде доста напрегнат. Не всеки не всяко изказване можеше да бъде квалифицирано като принос към общия диалог, но ясно беше, че само общо в, една, в един общ формат може да постигнем едно конструктивно решение. Затова бях благодарен за тази среща. Важно е да покажем, че Европа може да бъде построена само когато работим заедно, а не едни срещу други. Big political state. Имайте предвид, че това не беше ден, в който да се правят политически изявления. Не, това беше ден, в който трябваше да съгласуваме мерки от практическо естество, които веднага да се приложат. Държавните ръководители се ангажираха с борбата с три основни предизвикателства. На първо място – гарантираха мигновена помощ на всички пристигнали бежанци, така че те да не трябва да спят навън при температури под нулата. Обещаха, че ще предоставят храна, вода, санитарни материали и други форми на защита. Като конкретна последваща стъпка, вчера Харватия задейства своя механизъм за гражданска защита, поиска неотложно да й се предоставят електрически печки, отдела. Надявам се, че и други държави ще задействат механизма, а и ще помогнат на Харватия, така че тя да помогне на нуждаещите се. Държавните ръководители обещаха също така, че ще увеличат капацитета за приемане на бежанци с 100 000 в Западните Балкани. Благодаря на господин Ципръс, че се съгласи да осигури 30 000 места до края на годината. Освен това се предвижда капацитет за още 20 000. Благодаря и на Антонио Гутиераш, който гарантира подкрепа и увеличение също така на капацитета за прием на бежанци по маршрута на Западните Балкани. Така или иначе лидерите се съгласиха да работят заедно. Ние трябва да управляваме този поток, което означава регистрация на бежанците при влизане в Европейския съюз – уведомяване на тези бежанци за прилаганите норми и последиците от отказа да се регистрираш. Трябва да се каже, няма ли регистрация, няма права. Кратко, ясно и разбрано. Бежанците трябва да го знаят. Разбира се, че бежанците имат права. Винаги сме ги защитавали, но те имат и задължения managing the migration flows together also means Съвместното управление на миграционните потоци означава и споделяне на информация. Мината седмица видяхме как една страна прехвърля бежанци в друга. Някои започнаха да сочат с пръст останалите, всеки търсеше вината в другия. Това е политика на паниката политика, която всъщност е в ущърп на европейската солидарност. Ние искаме да сложим край на всякакви такива политики. По-скоро трябва да помагаме на съседите си, да казваме един на други какво правим и така да направляваме бежанските потоци. Да знаем колко бежанци идват, откъде идват, къде ще пресекат границата, на къде са се запътили, какви са техните нужди, колко отдела, колко можем да предоставим. Всъщност е наистина потрясаващо, че трябва да положим толкова огромни усилия, просто за да убедим някои държави членки да предоставят информация на други държави за този поток. Е, всъщност това следва принципите на здравия разум. Защо е необходимо ние да убеждаваме държавите членки да се уведомяват? Всичко това показва, че Европейският съюз не е в добра форма. В крайна сметка, трябва да споделяме помежду си отговорите на тези простички въпроси. В неделя също така решихме, че ще има национални точки за контакт за обмен на информацията, а комисията ежеседмично ще оповестява информацията. В четвъртък тази седмица предстои първата конференция от този вид. Друг ангажимент беше укрепването на границите, особено външните граници на ЕС между Гърция, Сърбия, Бирм, бивша Югославска република Македония и Словения. Frontex също ще направи оценка на риска, ще помогнем на Словения, Frontex ще помогне с регистрацията на мигрантите. Така или иначе тези страни трябва да положат и по-големи усилия за връщането на бежанците без нужда от закрила. И тук комисията е готова да работи по споразуменията за споразумения, споразумението за реадмисия с страните, където тези хора ще се връщат. Например, споразумението с Пакистан. Има още един елемент, който ми направи голямо впечатление, а именно дискусията, която се води последния въпрос. На практика всички държави членки без изключение говорят за огромните разходи, свързани с тези политики за справяне с беженската криза. Аз разбирам проблемите. Ето защо на 15 октомври комисията, която имам чест да председателствам, уведоми държавите членки, че при прегледа на бюджетните разходи, свързани с бюджетната криза, решихме да приложим правилата на пакта за стабилност и растеж с необходимата доза гъвкавост. Гравите. Ние сме изправени пред много сериозен проблем. Казвам го и мога да го кажа навсякъде. Пакта, за който говорим в Европа, като че ли вече няма същото значение. Ние трябва да положим усилия за една обединена европейска политика и оттам вече да се решат какви да са мерките, но като чили до сега това не беше така, що се отнася до направените разходи във връзка с бежанците. Но така или иначе, от тук нататък ние ще прилагаме пакта, но страна по страна – има страни, дори и от големите, които като че ли не са особено съгласни, но когато една страна положи по-голямо усилие, ще получи и а, е, съответното признание. Има от друга страна и държави, които не са толкова засегнати от разходите за бежанската политика и тези държави няма да се възползват от гъвкавото тълкуване на пакта. С други думи, ще трябва да си поемат отговорността. Скъпи колеги, трябва да се знае, че бюджетът на Европейския съюз така или иначе е ограничен – няма голям ресурс от тук и възможностите за гъвкавост не са кой знае колко големи. Комисията направи всичко по силите си, за да концентрира всички налични бюджетни средства, но така или иначе бюджета на Европейския съюз не може сам да се справи с този проблем, пред който всички сме изправени. Разбира се, имаме Европейската инвестиционна банка и аз я призовавам да помисли за допълнително финансиране, защото ще имаме нужда от него, за да се преборим с кризата. Това са изключителни обстоятелства, и ние трябва да предприемем стъпки. Скъпи дами и господа, неделя беше и ден на единството. За първи път лидерите от Западните Балкани седнаха на една маса, за да говорят за проблемите си. Набелязахме конкретни стъпки за по-добро управление. Тези мерки са допълнителни спрямо обсъжданите на Европейския съвет на 15 и 16 октомври вече споменати от господин Туск. Той говори за решенията от този съвет на 15 октомври. Всъщност на 15 октомври и също така в съответствие с казаното днес, аз имах една единствена цел – а именно държавите членки да се върнат към обещанията си от 23 септември, предишния Европейски съвет. Така или иначе не видяхме достатъчно голям напредък. В някои отношения изобщо не видяхме напредък, а този напредък беше необходим в две отношения. Първо, да се ускорят оперативните мерки, тъй наречените hotspots, да се създадат тези центрове, това не работи достатъчно добре. На второ място, подкрепа. Аз вече съм говорил и в парламента, и на други места, държавите членки трябва да направят повече, да работят по-бързо и да се изпълнят обещанията от 23 септември. Това е особено важно, ако искаме оперативните решения да се изпълнят. Много от лидерите ми обещаха, че ще изпълнят тези ангажименти. Но виждаме, че държавите членки все още работят бавно в момент, в който трябва да се работи бързо. През септември те обещаха експерти за агенциите и наистина ние имаме нужда от такива експерти, за да има бърза регистрация, снимане на пръстови отпечатъци от бежанците, ЕАЗО, Европейската служба за обежище, поиска 74 експерта. Държавите членки предложиха мнозина, но ни трябват още. Освен това, сме постигнали напредък при гранична полиция. Frontex поиска 775 като вече ни се предложиха 326 от държавите членки. Това е отлично, но ни трябват още. Виждаме, че се работи, но не се работи достатъчно бързо. Държавите членки трябва да определят бързо тези национални точки за контакт, офицери за свръзка в Италия, в Гърция, да се подобри капацитета. 25 от 20 Шест държави членки обещаха, че ще го направят. Имаме в този момент само офицерите за връзка в Италия и Гърция. Девет държави членки ни казаха, че могат да отделят около 700 човека. Но ние всъщност имаме 160 000 бежанци, които имат нужда от закрила и разликата между това, което ни се обещава да се поеме и реалното трябва да се премахне. Илья, това се мен. Преди три седмици взехме решение. Решихме да помислим как да предоставим като налични средства всичко възможно по бюджета. Ще заложим на европейския бюджет. Разбира се, това са пари и на държавите членки и на гласоподавателите, но ние сме решили да заделим 10 милиарда за справяне с бежанската криза 2015 и 2016 година. Всъщност, както виждате, увеличихме средствата от 4 на 10 милиарда. На 23 септември държавите членки обещаха да запълнят дупката, която в момента съществува, но въпреки постъпили 2 до 3 милиарда, виждаме, че ще трябват още средства. Огромна е тази дупка. Преди 4 месеца не достигаха 2,3 милиарда. Следователно, ние трябва да направим всичко по силите си, за да се справим. През ноември, както знаете, се предвижда срещата на върха с държавите от Африка. Доналд Туск също я спомена. Важна среща, тъй като бежанците идват в Европа, но Европа е част от света. Следователно Европа трябва да работи и с нашите африкански приятели – но разбира се не можем да отидем в валета и да поемем обещания, които няма да изпълняваме. Как да кажем на африканските си братовчели, какво да правят, ако ние сами не изпълняваме ангажиментите? Следователно, във Валета трябва да отидем не само с обещания, а и задължения. Е, е, и накрая, господин председател, искам да кажа нещо за Турция. В момента изработваме програма за действие с Турция. Комисията изработва параметрите, проучва ги е, заедно с Доналд Туск и първият заместник председател на комисията Франс Тимерманс преговаря с Турция. Благодаря му за това. Благодаря му за неговите огромни усилия. Той се справя много добре. А също така в работата е въвлечен и Димитри Саврамополос, който отговаря за беженците. Той е много ангажиран и посещава съответните страни. Ясно е, че председателят на комисията трябва да се ангажира и то лично да се ангажира. Ако всички, ако комисията се ангажира активно, то нещата ще потръгнат и ще намерим съответното решение. И ние го правим. Комисията не бива да бъде критикувана в това отношение. Уважаеми колеги, трябва да работим с Турция по прилагането на плана за действие. Това го правим, това го прави Тимерманс, Димитри Саврамополос и другите колеги, но трябва ни бърз напредък. Трябва. Аз съм съгласен. Има много отворени въпроси по отношение на Турция. Има много резерви у много от вас, но на територията на Турция се намират 2,5 милиона беженци и то много по-дълго време, отколкото това е проблем за нас. Е, имаме два възможности. Може да кажем, добре, Европейският съюз, Европейския комисия и парламентът има много нерешени проблеми с Турция по отношение на свободата на изразяване на словото по отношение на човешките права. Но това няма да ни доведе до никъде. Затова <clears throat> се опитваме да насочим вниманието на турските власти в тур, друга посока. Трябва заедно с турските власти да работим, защото <clears throat> Турция е съгласна да се погрижи за бежанците, да, бежанците да останат в Турция и Турция да се погрижи за това да се намали притока на бежанци към Европа. Турция е съгласна да окаже, да предостави социални помощи на бежанците, съгласна е да предостави училищни образователни услуги за децата на бежанците. Когато бежанците са събрани в лагери и нямат никакви други перспективи, когато децата им не могат да посещават училище, това е много, много лошо, много жестоко. Така че дали ни харесва или не, това е друг въпрос. Ние обаче трябва да работим с Турция. Турция има нужда от 3 милиарда евро от европейския бюджет може да се предоставят определени средства, но те не са достатъчни. Държавите членки също трябва да се ангажират. Трябва да говорим за визовата либерализация с Турция, трябва да говорим за преговорите за присъединяване, за де, де, динамизиране на тези преговори, трябва да говорим с Турция за това. Трябва да говорим и за нашите стойности и ценности. Искам да помоля тук пред вас да ни помогнете, да помогнете на комисията да постигнем обвързващи цели с Турция. В противен случай положението ще се влуши още повече в Европа. И искам да добавя още нещо. Хубаво е да започнем да работим общо по темата за общите, общата охрана на крайбрежието, на европейското крайбрежие на европейското крайбрежие и ни трябва по-добра охрана на външните граници. Трябва да осведомяваме беженците, които идват в Европа, трябва да им кажем, че те, те трябва да се върнат а, в своите страни на происход, когато ситуацията там се успокои. Благодаря за вашето внимание. За момента искам още да ви информирам, че говорихме и за економически и паричен съюз искаме да задълбочим посоката, по която тръгна докладът на петимата председател. Европейската комисия ще се застъпи много категорично за, гаранти... за гаранционните схеми на депозитите на вложителите. Трябва да се види как това може да се направи в рамките на междуинституционалните споразумения. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. А сега от името на е НП има думата господин Вебер. Господин председател, уважаеми колеги, вчера, когато се готвих за тази реч, си записах за това, че да, ние сме за повече помощ за развитие, за горещите точки, за повече квоти, за списък на сигурните страни и когато прегледах всичко това, си казах, но аз това вече съм го казвал. Затова искам да започна днес с политическата ситуация. Видяхме на, от срещата на съвета, че е, имаме нужда от политическо ръководство. Това стана ясно в неделя. Е, господин Юнкер ясно показа, че трябва да има промяна и текстовете на, от, на, от комисията потвърждават това. Ние от парламента подкрепяме инициативите на комисията, бюджета, например, и законодателните текстове за а, сигурните държави на происход – и ускорената процедура за вземане на решение за обежището. Но, уважаеми господин председател на съвета, всичко опира в крайна сметка до държавите членки. Има проблеми, когато се дават обещания, те да не се изпълняват. Няма смисъл да да говорим за бъдещето, да е, създаваме теории, много по-важно е да се изпълняват дадени обещания. Господин Туск, бих си пожелал за бъдеще съвсем конкретно да се пита държавите членки какво от обещаното са изпълнили. Трябва да се оказва натиск в Европейския съвет. И то особено на фона на идващата зима. Уважаеми колеги, Има национален егоизъм. Но Европа на Фараш и на Люпен няма бъдеще. Там не се взимат решения. Европата на десните не предлага решения. Затова ние като Европейска народна партия се отграничаваме от тенденциите, проистичащи от тези сили. Ако на Ливан се помогне, на Иран се помогне, ще се помогне и на Европа. Аз съм казвал, ние се основаваме на човешки права. Европа не се основава само на правата на християните. Трябва да има по-ясен, по-силен контрол на външните граници. Не всеки, който иска да влезе в Европа, може да, вле, да го стори. И това е част от истината. Освен това, искам да дам и някои партийно-политически оценки, защото за нас като е НП е важно да се каже как се държи Виктор Орбан. Трябва да напомним на Виктор Орбан за хуманитарните аспекти на цялата ситуация. Когато се преговаряха квотите и се взе решение за разпределението на 160 000 беженци, един от един от НП Виктор Орбан беше против и трима а, държавни правителствени ръководители от социал-демократите. От либералите, например, от либералите, например, от Дания не чувам гласове, които да са понесон с гласа на Ангела Меркел, която прави, която дава кораж на хората, че ще се справят с съответната ситуация. Трябва да престанем с взаимните обвинения. Трябва всички да поемем обща, обща отговорност, за да се справим. Уважаеми колеги, и изправени сме с нарастващ популизъм и екстремизъм и това кара хората да се страхуват. В Европейския парламент сме взели решението да поощрим общностния подход, общата работа. Трябва да окажем съпротива на екстремистските настроения и се обръщам към другите колеги Нека направят същото на национално равнище. Загрижен съм от това, което се случва в Португалия. Президентът се опитва да отнеме законодателната отговорност на екстремистите. Това трябва да е стимул за поощряване на развитието на демократичните сили в Европа. Благодаря ви. Благодаря. А сега? Господин Озели, вие имате въпрос към господин Вебер. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Миналата седмица на Конгреса на НП вие се съгласихте с популистския подход, е, представляван от господин Орбан. Един от е, членовете на неговата партия беше избран за заместник-председател на партията на европейските на а, е, НП. Така че не егоизмът трябва да се търси в редиците на вашата партия и подхода на господин Орбан. Господин Вебър, аз мога да повторя, тъй като не чух превода. А, когато се вземаше решението за разпределението на 160 хиляди беженци, само Виктор Орбан, един от НП, беше против и трима от социал-демократите. Виктор Орбан каза, че е, не намира добро решението, но ще го приложи. Аз за какво се застъпвам? За следното. Не бива да се, отго... да се взаимно обвиняваме. За това се застъпвам. Трябва да сме готови в Португалия и навсякъде другаде да се отграничим от екстремистите. Това е нашата обща задача. Думата сега има от името на социал-демократите господин Пител. Президенте Шулц. Господин председателю, господин председател на комисията, председателю Туск, аз съм обезпокоена от засилването на разделението в Европейския съюз. Твърде рано е да обявяваме Европейския съюз за мъртъв, но съм обезпокоен от това, което се прави от антиевропейците, антиимигрантите, анти Европейския съюз, антиглобалистите и прочее, и прочее, всички взети заедно. Тези движения са против всичко, но мисля, че най-добрият начин да се опитаме да спрем тези движения е да работим. Европа ще успее. ако действа така, както действаше господин Юнкер в неделя, когато бъдат направени нови предложения, когато се търсят реални решения на проблемите на Балканите. Тогава Европа ще спечели. Тя ще спечели, когато може да покаже, че е готова да действа както показа и парламента чрез своя председател Шулц, да се прилагат решенията, които са взети и то бързо. Европа трябва да покаже, че може да се справи с вирусите на национализма и страха и предложи убедителни и смели решения. Аз приветствам всички проевропейски демократични сили в този парламент да работят съвместно. Ние трябва да покажем, че сме за Европа, тъй като предизвикателството се състои в това, че има хора, които искат да разрушат всичко това, но има и такива, които искат да градят в съответствие с европейските идеали. Ние трябва да започнем да прилагаме списъка от задачи, така както ни беше представен от председателя Юнкер тази сутрин. Една система за приемане и настаняване на беженци, започвайки с системата на горещите точки, да се защити Шенген, да се защитят европейските граждани не чрез национализъм и връщане на националните граници. Това не е пътят, който трябва да следваме. Проблемът е в това, че все още липсва достатъчна координация между държавите членки. Това беше показано в неделя. Правата на беженците, както каза председателят Юнкер, не винаги се спазват. Понякога те се третират като една нечовешка маса, която се предвижва от една граница към друга. Държавите, които са най-изложени на миграционните потоци, харчат огромни суми средства, както каза председател Юнкер. Ние трябва да се позовем на пакта за стабилност, за да им окажем помощ и би трябвало да се следва този път, за да не се поема това бреме от националните бюджети, когато говорим за защита на външните граници. Относно Турция, ние се нощаем от бързи действия, трябва ни реализиране на плана за действие за Турция и трябва да сме ясни. Ние няма да подписваме един празен чек за правителството на Турция. Не можем да изключваме, че можем да работим по плана за действие, като същевременно настояваме да се спазват човешките права, свободата на информация, както и правата на младсенствата в тази страна. Както каза председателят Туск, в навечерието на срещата на върха в Валета, да бъдат приключени формалностите, относно взаимоотношенията между Европа и Африка. Ние сме предоставили пари на африканските правителства, за да спрат тези потоци, но сега е необходимо да преминем към истинско партньорство, а не просто едната страна да дава пари на другата. Трябва да инвестираме интелигентно в Африка, в африканската е, демокрация, да укрепим африканските институции, борбата срещу корупцията, да се инвестира в образованието така че плодовете на растежа да станат реалност и да бъдат равноправно разпределени. Ние трябва да се ангажираме да направим повече, да направим всичко по силите ни, да се разреши кризата, преди да е станало прекалено късно. както каза Данте, това ще е доказателство за нашите възможности да се справяме с трудности. Председателят, господин Питела, колегата Кристофоро иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли? Добре, господин Кристофоро, имате думата. Няма съмнение, че милиони беженци ще трябва да останат в Турция и трябва да се погрижи някой за тях. Моят въпрос към господин Пител е следният. Знаете, че има много висока чувствителност в много страни, включително и Турция по отношение на кризата с беженците. По-настоящем се оказва натиск върху Европейския съюз от страна на Турция, за да се постигнат отстъпки. Мисля, че трябва да настоим на пълно спазване на протокола от Анкара. И преди ние да направим а, отстъпки пред Турция, трябва да се погрижи Турция да изпълни и своите задължения по протокола. Не трябва да се злоупотребява с тези отношения. Господин Питела. Il suo intervento è davvero pleonastico. Благодаря много. Колега, мисля, че няма нужда толкова е, думи да се хабят за това. Аз вече го казах в своите думи. Пред Турция трябва да се настои да прилага плана за действие, спазвайки правата на човека, свободата на информацията и правата на младсинствата. Така че по никакъв начин не се отказваме от принципите си. И това въжи за протокола от Анкар. Трябва да помогнем на Турция, за да не се справя тя сама с този проблем. Думата има от името на Екаре господин Камал. Благодаря. Кризата с миграцията може да не е по първите страници на вестниците, но разискванията днес показаха, че тази криза не е решена и че няма да се справим с нея в скоро време. Няма значение дали сме про- или антиевропейски настроени. Има някои, които не желаят да предприемем нищо и други, които твърдят, че трябва да предприемем всичко, което е по силите ни. Но не бива да се разделяме по този критерий. Нека да не създаваме у хората впечатлението, че всички са добре дошли тук. Нека дадем обежище само на онези, които се нуждаят от него. Нека престанем да подпомагаме трафикантите на хора. Нека направим така, че отделни държави да не отварят границите си за сметка на други, които са принудени да ги затворят. Нека всяка една държава направи онова, което е по силите й. Изправени сме не просто пред миграционна или беженска криза. Тази криза заплашва да прерасне в геополитическа. Продължава войната между подставени лица в Сирия. Русия прави всичко възможно, за да дестабилизира външните ни граници, за да ни отвлече вниманието от Украина. Дестабилизира се и положението на Балканите. Комисията излезе със своя план за действие. Съветът изготви също пътна карта. Сега в неделя също бе изготвен план от 17 точки. Но ако искаме наистина да се справим с кризата, трябва да стабилизираме положението. Например, в беженските лагери по места. Дори и да създадем стройна система, ще трябва да приемем бежанци на своя територия. Това е наше морално задължение. Факт е обаче, че някои държави предприемат много повече от други. Някои държави едва се справят. Някои държави инвестират огромни суми, а други просто се държат на страна. Всички държави обаче трябва да предприемат действия при това, координирани. Казвайки всички държави, имам предвид не само държавите членки на Европейския съюз, а и трети страни, като Турция, Йордания и Ливан. Те внасят своя принос, но кога по-богатите арабски държави и Съединените Американски щати също ще се включат? Държавите по външните граници на Европейския съюз и страните от Балканите трябва да бъдат подпомогнати. Необходимо е да инвестираме парични средства и ресурси в процедурата по връщане. Трябва да помогнем на онежи зи беженци, които са близо до домовете си. Трябва да насърчаваме беженците да търсят законни пътища за кандидатстване за обежище. Нека отстояваме тези принципи. Така ще отстояваме и правата на хората. Няма да ги принуждаваме да рискуват живота си. Нашите баби и дядовци са преминали през две световни войни. Те са ни гарантирали повече мир и просперитет, отколкото за което и друго поколение но в момента сме заплашени от тероризъм. Променя се съотношението в силите, на силите между изтока и запада и от това ще проистече необходимост от промени. Историята ни учи, че когато сме изправени пред големи предизвикателства, трябва да подпомагаме съюзниците си и да се изправим пред всички онези, които поставят на карта принципите ни. Следващото поколение ще е изправено пред съвсем нови предизвикателства, много по-различни от тези, пред които сме изправени ние или нашите баби и дядовци. Сега е моментът да помогнем на следващото поколение. Нека не създаваме у хората иллюзията, че за всички тях има бъдеще в Европейския съюз. Нека подпомогнем само нези, които наистина се нуждаят от това. Нека най-накрая започнем да постигаме конкретни резултати в името на бежанците, на нашите граждани и в името на стабилността на този континент. Председателят, уважаеми колеги, много изоставаме от предварително начертания график. Нека ви припомня, че в момента изоставаме с около 30 минути. След всяко изказване Буквално ме заливате с искания за изказвания по процедурата синя карта. Процедурата синя карта, нека ви припомня за това, целим задаването на пояснителни въпроси. Все по-често обаче още преди да дам думата на някой колега, друг колега ми дава сигнал, че иска да се изкаже по процедурата синя карта. Тоест с процедурата синя карта се злоупотребява за да се удължи времето за изказване. Господин Ковал, искате да зададете въпрос на господин Камал ли? Това не ме изненадва. Господин Камал, ще отговорите ли на въпроса? Камал, Господин Камал, единственият начин, по който може да контролираме и да опазим границите на Обединеното кралство, при положение, че управляващите в момента са оставили това в ръцете на Европейския съюз. Имам предвид камера на неговото правителство. Вие имате ли друга идея? Благодаря. Благодаря. Чудесно е, че сте обърнал внимание на казаното от господин Шулц за ролята на сините карти. Нека сега да не говорим по този въпрос, а да изчакаме да дойде време за референдум. И когато дойде референдум, ще имате възможност да се произнесете. Благодаря. От името на либералите, господин Верховщад. Благодаря, господин председател. Смятам, че трябва да имаме още повече малки е, закачки по въпроса за е, британския референдум. Няма нищо лошо, че хората обичат да взимат думата по този въпрос. Сега, аз искам да кажа следното на Манфред Вебер. Манфред, това не е състезание не е състезание между социалисти, либерали и християн-демократи. Имам предвид управлението на беженските потоци. Това не е състезание, не е конкурс. Винаги ще загубим спрямо, винаги ще губим спрямо вас, защото ако едните съчувстват, а другите обвиняват, имам предвид Меркел и обратните на нейните възгледи, то тогава наистина няма да имаме никакво разрешение. Разрешението е дали да рушим или дали да създаваме. Това е състезанието всъщност, а не как да го постигнем. Нека да не сравняваме правителствата едно с друго. Проблемът е правителствата с голямо П. Това всъщност стана ясно и по време на изказването на Юнкер. Той взе думата и се изказа в продължение на 25 минути, изреди всички решения, които сме взели до момента на европейско равнище и нито едно от тях всъщност не е изпълнено за 4 месеца няма достатъчно средства, няма достатъчна инициатива за разпределение на беженците, няма нов механизъм на контрол на границите. С други думи, проблемът не е в политическите групи, проблемът е в това, че държавите членки все още не са разбрали, че решението може да дойде само от европейско съвместно действие. Няма защо да се боричкаме едни с други. тези словесни боричкания се материализират само в прекъсвания с синя карта, а не разрешават европейската книза. На основание предложенията на комисията, господин Туск, Европейският съвет, вие за първи път решавате да предприемете действие и да защитите границите. Това обаче не означава, че трябва да построим крепост и да изкопаем ров. Няма как да спрем бежанците с крепости. Можем да ги спрем с помощ на техните собствени държави. И така всъщност можем да организираме нещата още от началото, там където се зараждат бежанските потоци, били те от економически емигранти или от тези, които бягат от е, мизерия и от война. В крайна сметка, взимаме е, решение за съвместно управление на границите. Време беше да осъзнаем, че няма белгийска или холандска или българска или гръцка граница. Това са нашите общи граници и отговорността за тях е обща. Именно по този начин може да се спре така наречения балкански маршрут. Не в Гърция, не в България а чрез многонационално управление на нашата обща и всъщност многонационална сигурност. И нещо друго сега. Искам да посоча, че Моето предложение е, е, всъщност към съвета би било много конкретно. Не дейте да разпускате съвета в коледна вакансия, ако не може да изнамерите решение преди това. Трябва ни система за управление на политическите бежанци и на тези, които търсят политическо убежище и на тези, които търсят економическо оцеляване. Ако нямаме такива готови схеми, не ги разпускайте в вакансия. Задръжте ги затворени, ако трябва, в това сталинистко изглеждащо здание, каквото е зданието на съвета и се замислете. Е, вземете решението. Госпожа Могерини също да се заеме с своите отговорности и в крайна сметка да се прицелим в корените на кризата. Непрекъснато го повтаряме, а нищо не правим сирийската криза не е от вчера. Нека в крайна сметка госпожа Могерини да предприеме същинско европейско действие. Госпожо Могерини, вие присъствахте на заседанието във Виена преди няколко дни. Имаше демонстрация по улиците на Виена а пък нямаше европейска реакция от нашият представител там. Аз се почувствах предаден. Това ли е начин за поведение и политическо действие в 21 век? Имаме светлия пример, казано в кавички, на срещата на Зорските острови, организирана от господин Барозо преди години и сега можем да си извлечем полка и да дадем на госпожа Могерини необходимият мандат, който тя да използва по предназначение в представителство на една изконно европейска гледна точка в този контекст. Благодаря. Председателят благодаря господин Верховщад. Изненадващо, но господин Етерич иска да ви зададе въпрос. Господин Етерич. Нека наистина да е, спази правилата, да искам пояснение. Вие казахте, с сините карти е, злоупотребяваме а всъщност се е, опитваме да съживим дебата. Ние сме против всичко това, което вие защитавате. Така твърдите поне вие. Но вие защитавате повече Европа и прочие. Ние не е, сме против всичко това, но ние сме за дебата, за демокрацията, за свободата. А, и точно за това се използват тези сини карти и точно за това вие не ги харесвате. Нямам нищо против сините карти и те са сини и моята група ползва този цвят, така че чудесно. И а, това е цвета и на Европейския съюз, така че всеки път, когато размахате една синя карта, си мисля, ето още един покръстен евроскептик, когато успяхме да привлечем към европейската карта. Господин Иглесиас има думата. Благодаря, господин председател. Първият път, когато взех думата тук, бе преди 15 месеца в представителство на моята политическа група. Бе чест да се изкажа и бе чест всъщност да се съсезавам с вас за председателското място на председател на Европейския парламент. Тогава казах, че се целим, целим към една различна Европа. Не толкова сурова спрямо страдащите и не чак толкова благонамерена към власти меющите. Преди 15 месеца направих това и изявление. Днес мога да го повторя а, точка по точка. В речта си преди 15 е, месеца отдадох почет към испанските борци срещу фашизма и казах, че това е европе... испанският принос към една социална и демократична Европа, която зачита човешките права. Когато чувам такива ксенофобски викове тук, си спомням за моята родина, където на тези, които се държаха по този начин, им се казваше «Но пасаран венсеремос». Сега обаче тук съм свидетел и на крокодилски сълзи, които се леят по повод на човешките права. Господин Вебер, вие се страхувате от екстремизъм в Португалия. Научете се да уважавате демокрацията. Научете се да, зна на това, че гражданите понякога гласуват на други и не на вас. Господин председател на групата на либералите след 15 месеца тренировки, за съжаление, все още не мога да произнеса вашето презиме, затова се обръщам с вашата позиция на председател на Алде. Казвате, че тук въпросът не е политически. Ясно е, че не е политически, защото по основните елементи сте съгласни едни с други и вие сте творците на тази европейска политика, която оставя вън от вратите на Европа хиляди изнорени от дълъг път и от глад семейства тези семейства се срещат с бодлива тел. Ние, европейците, не можем да забравим какво е всъщност войната. Няма как да забравим мъката, ужасите и нищетата и това какво значи да бягаш от тях. Не можем да унижаваме тези хора. Унижението, което нанасяме на тези хора, унижение към нас. Унижение е и прек изкореняването на постиженията на социална Европа и предателството спрямо суверенитета на социална Европа в интерес на големият капитал и на тези, които кръшкат от плащане на данъци, както вие всъщност направихте, господин Юнкер когато авторизирахте 1% данъци за богатите и много големи проценти за редовите граждани. Докато има хора като Юнкера и като вас, господин Питела, защото вие, господин Питела, позволихте Юнкер да седне там. Вие, социалистите, се съюзихте с десницата. Така че стига толкова с цитати от Данте, господин Питела. По-добре мислете за хората и служете край. Задушете тая проклета голяма коалиция. Връщам се към моята държава Испания. Надявам се, че няма да има повече хора в Испания, в, управля... в управлението на Испания, хора като вас. Преди да си тръгна обаче, искам да ви отправя следния призов. Призив. Разрешението не са бодливите, бодливата тел, нито полицията. Разрешението е отговорност. Стига сте играли на шахмат с другия край, на другия бряг на Средиземноморието прекратете тази разрушителна дейност и с която унищожавате достоинството на Европа. Господин Юнкер, на вас говоря. Благодаря. От името на Зелените, госпожа Хармс. Уважаеми госпожи и господа, колега Вебер, ако наистина искате да допринесете за намирането на конструктивно решение на един изключително сериозен проблем, то просто кажете на колегата си да се свърже с господин Файман и госпожа Меркел, вместо постоянно да тръби за позицията си пред обществеността. Нека изясня нещо в рамките на днешните разисквания. Не мисля, че трябва да обсъждаме изключително тежката криза, в която уж се намира Европейският съюз. Според мен сме свидетели на кризи и войни извън територията на Европейския съюз. Немалко други държави имат много повече проблеми, отколкото Европейският съюз е имал когато и да било. Нека престанем да говорим единствено за себе си и трудностите, пред които сме изправени ние. В противен случай няма да допринесем за промени в Сирия, в Африка, южно от пустинята Сахара и в южното Средиземноморие. Плашещо е, според мен, че толкова много сме се втренчили в себе си, когато водим всички тези разисквания. В момента сме с впечатлението, че сме под натиска на огромни проблеми, но това наше усещане е в резултат от това, че сме се втренчили в себе си. Втренчили са сме ме в себе си в областта на миграционната и беженската политика. Правим го вече от години. Европейският съюз, когато прие Дъблинския регламент, заложи на картата на изолацията, на охраната на границите срещу граждани на трети страни. И това бе едно удобно за нас решение. Ако не бяха започнали да загиват хора в Средиземно море, щяхме да продължим да сме безучастни наблюдатели, каквито бяхме в продължение на години. Това на времето ни бе удобно. Мисля, че сега е моментът да сложим край на изолацията и на безразличието си. Според мен Европейският съюз е достатъчно силен, за да се справи. Просто трябва да престанем постоянно да говорим за огромното предизвикателство, пред което сме изправени. Господин Юнкер, Съгласна съм, че трябва да направим повече за подобряването на положението на беженците в Турция и други съседни на Сирия държави. Погрешно е обаче, според мен, да повтаряме една грешка от миналото, а именно да смятаме, че можем да постигнем нещо, ако отново се съюзим с човек като Ердоган. Днес, докато водим разискванията в пленарната зала, сградата на една голяма медийна група в Турция е отсъдена от хора на партията на Ердоган. Трябва много сериозно да си помислите как да доразвиете отношенията си с Турция, в каква посока да поемете спрямо Турция. Много бе добре, че в неделя се произведе извънредна среща на върха. Много е добре, според мен, да осъзнаем най-накрая, че по Балканския път сме свидетели на хуманитарна катастрофа. Трябва най-накрая да осъзнаем, че при това положение Европейският съюз трябва да поеме своята част от отговорността, трябва да се погрижи по-добре за хора, които навлизат на наша територия, защото страните им са изправени пред пълен крах. Трябва да осъзнаем, че трябва да помогнем на тези хора, ако искаме съюзът да функционира в по полза на своите граждани. Ще трябва да се справим с огромния беженски поток, пред който сме изправени сега. Ще трябва да обмислим и решения в дългосрочен план. Например, промяна на дъблинската система, въвеждането на система за гранична охрана, която да не доведе до милитаризация и изолиране. До момента Фронтекс залагаше на тази карта. Трябва да охраняваме границите си така, че да зачитаме правата на човека, да спазваме международните спогодби и да проявяваме откритост. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря госпожо Хармс. От името на СПД господин Фараш. Господин председател, тази криза с мигрантите започва доста да безпокои Европейския съюз. Да, това е екзистенциална криза и може би трябва да си зададем въпроса какво е естеството на този проект. Много говорим за правата. Е, тази сутрин доста се чу по темата. Ми дайте да говорим и за демократичните права, защото Европейския съюз става е все по-авторитарен, все повече смазва демократичните права и все повече се горде от това. Всеки път, като има криза, националната демокрация губи от това. Видяхме какво стана през 2011 година. Италианският министр-председател Берлускони евроскептик беше премахнат и заменен от министър-председател, който е кукла на конци. Господин Пепандрео, когато заплаши, че ще има референдум за членството в Европейския съюз, преживя подобна съдба. Мигрантската криза а, накара няколко страни, четири страни, най-силната от които е Унгария, най-силно защитаваща позицията си, да заяви, че няма да приема европейските мерки за а, мигрантите. А, господин Ципрас провежда избори и след това идва тук и казва манифестът е неприемлив. Какво става и в Португалия? Нека да ви обясня. Мнозинство на левицата има план за Португалия, обаче господин Силва им отказва достъп до властта въз основа на твърдение, че те са евроскептици. Е, това става в Европейския съюз днес. Това, което се случваше едно време на страните в Съветския съюз. Това, което се случва сега в Гърция и в Португалия е, че в една страна Демократичните права се зачитат само ако е, страната, правителството й, е в подкрепа на европейския проект. Иначе демократични права няма. Няма начин да се е, предприемат мерки срещу европейските договори. Както каза господин Шойблер, е, изборите не променят нищо. Мисля, че ако изобщо вярва някой в демокрацията, тогава Португалия трябва да е капката, с която чашата прелива. Крайно време е да си дадем сметка, че тези европейски мерки нарушават правата на нациите и на гражданите. Моята страна векове наред се е борила за демокрацията, за поддържане на парламентарната демокрация и а, за нас британският референдум би бил златна възможност да решим този проблем за себе си. Mr. Farage, Uh, e Въпрос към господин Фараш. Сравните, е, сравнихте положението в Европейския съюз и в Португалия с е, бившия Европейски съюз. Вие нямате представа какво е да се живее в Европейския съюз, а ние имаме такава представа. Дайте ни някакъв пример. За това, е, например, кога Брежнев или някой друг в, Европейския в бившия Съветски съюз е, се противопоставил на демократични избори и техните резултати в, в, в а, бивша република. Ами подобни неща, казва господин а, Фараж, се случиха в Чехословакия. През 1968 година Брежнев казваше също, силите противни на социализма се опитват да превърнат страните в капиталистически и тогава това е проблем не само на съответната страна, но е общ проблем и проблем, който е повод за загриженост за всички социалистически страни. Вземете този текст, зачертете думата, зачеркнете думата социалистически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 тя осъзна пред каква съдба е изправена Европа. В Турция се поставя началото на края на демокрацията, а Европа от своя страна си позволява Турция да й диктува условията. Не можем изцяло да изолираме границите си. Европейският съюз се оставя на Анкара да го разиграва. Същевременно позволяваме на Ердоган да прави каквото си иска и в собствената си държава, да потъпква правата на журналистите и на гражданите. Турция и в миналото е допускала подобни действия. Стига се до изтезания и други издевателства. А госпожа Меркел едновременно с това заявява, че ислямът е част от Европа. С това допринася за подриването на християнските ценности. Госпожа Меркел носи отговорност за случващото се. Виждаме какво се случва на немалко места по света какво се случва в името на исляма. Затова и трябва да затворим вътрешните си граници. Турция никога не бива да се присъединява към Европейския съюз. Думата има госпожа Доц, независим депутат. You, uh, Благодаря, господин председател. Слушам днес дебата и се надявам, че чутото е всъщност проява на повече реализъм спрямо това, пред което сме изправени, а именно беженската иммиграционна криза. Разбира се, разбирам, че много от тези, които идват към нас, бягат от гонения, но съм убедена и, че първоначалният е, отговор, който дадохме, може би всъщност тласна още повече жертви в ръцете на каналджиите. Господин Туск, днес казахте, че трябва да контролираме повече нашите граници и нито никоя трета държава не може да ни замести в тази задача. Господин Юнкер, председателю Юнкер, казахте, че трябва да контролираме потоците. Това реалистично ли е според вас? Ако е реалистично, чудесно. Но смятам, че е само част от отговора, а отговора трябва да бъде стабилизиране на региона, откъдето идват бежанците. Аз съм малко притеснена от тона на някои коментари днес тук. Господин Вебер, вие казахте нещо, което може да бъде съотнесено към мой избирателен регион в Обединеното кралство. Ние съчувстваме на жертвите, не сме коравосърдечни, по-скоро точно обратното. Ние сме най-големият донор, вторият по големина донор в, за Сирия и изпълняваме целите за развитие на хилядолетието с повече достоинство от когото и да било друг и слушахме какво ли дне днес е, сутринта, включая и ролята на Европейският е, съюз и повече финансиране. За съжаление обаче игнорирате възможността на държавите от залива да помогнат за разрешаването на тази на този параграф 22. Такава е ситуацията. Имаме моралната, етична задача да действаме, но и нашите съседи също. Благодаря. Думата има от името на НП господин Ройл. Also nochmal, Herrn Präsidenten. Още веднъж. Господин председател, уважаеми колеги, проблемът с беженците и възможностите за неговото решаване са огромен проблем. Дразни ме, че от сутрин до вечер само слушам колко е тежко положението. Чувам това от едни, други се опитват да намерят виновника, трети анализират грешките ни от миналото. След това съветът излиза с конкретни предложения, след като е обсъдил въпроса и с комисията, но от тях не проистича нищо. Ние като политици обаче имаме за задача да излизаме именно с конкретни решения, които и да реализираме. Не бива от сутрин до вечер само да говорим. Гражданите очакват от нас конкретни резултати, очакват от нас да претворяваме решенията си в дела. Нищо повече от това. И мисля, че в случая имаме проблем не само, що се отнася до миграцията. Бихме могли да избегнем и други проблеми, ако просто думите ни биха били следвани и от дела. Радвам се, че комисията организира миналата неделя извънреден съвет. Много се радвам, че взе решение да разговаря с засегнатите страни и да разпредели компетенциите, да им постави задачи. Разбира се, не всички подходиха конструктивно, не бе постигнат идеалният резултат, но най-накрая бе взето решение за конкретни действия за решаване на проблемите на хората. Очаквам от всички засегнати страни, комисията, парламента и съвета единствено и само едно, а именно да пое, изпълнят поетите ангажименти за предоставяне на средства, за даване на възможности на комисията за действие, за гарантиране на способността за функциониране на Frontex. Ако държавите членки не могат да се справят всяка сама за себе си, ще трябва да се възползваме от другите инструменти, с които които разполагаме. Радвам се, че в неделя направихме първата крачка. Това бе добре според мен, дано тя да бъде последвана и от други стъпки. Dragi colegi, vreau să vă spun înainte să-i dau cuvântul colegei. Уважаеми колеги, преди да дам думата на колегата Файон, бих искал да ви призова да спазвате времето за изказване. Изключително много закъсняваме с графика. А, трябва да имаме възможност да чуем и председателя Туск, и председателя Юнкер. Освен това имаме предвидени и е, допълнителни ребати, така че настоявам да спазвате времето за изказване и така давам думата на госпожа Файон за една минута. била съм у центрих. Благодаря, е, господин председател. Е, посетих центровете за, посещен... за посрещане на границата на Словения. Имаше хиляди беженци с които имах възможност да установя контакт, те обаче бяха били принудени предишната нощ да преминат през една студена река и това го бяха направили хрватските власти. Това се случва в Европейския съюз. Европейските лидери действат понякога против Европа. 20 000 души навлязоха в Словения през последните дни. Словения е една малка страна. Това е огром, огромна пропорция спрямо населението. И, а, има опасност от а, а, нетолерантни реакции. Затова трябва да се предприемат решения, основани на е, е, кораж и е, здрав разум. Господин Легутко. Благодаря. Да, наистина, цифрите, числата са красноречиви и да си признаем обаче, че и не са съвсем точни. 700 000 емигранти дойдоха в Европа, 8, 80 000 от тях в Германия. На ден 5 000 преминават границите или на Балканските държави, или на Средиземноморието и не може да си учил математика и да не разбереш, че нещо куца в сметките. Не са много добре направили. 16 милиона са предвижданията на канцлера Меркел за нови потоци, които ще напуснат своите държави. Председателят Туск пък каза, че това може да бъде сравнено с други миграционни потоци и аз питам дали това не е великото преселение на народите от праисторически времена. В крайна сметка, ако тези цифри се потвърдят, тези милиони, които очакваме, това ще означава една средно малка нова държава, като ще се появи на нашата карта. карта. За съжаление, имам чувство, че политиците крият сериозността на проблема и мерките, които предлагат, не са своевремени, нито адекватни. И накрая имам чувството, че инструментите, с които разполагаме, се и, използват в по-голямата си част за засилване на националните суверенни правомощия на държавите членки, вместо да се борим с това явление, за което сме, за, пред което сме за първи път изправени след Втората световна война. Благодаря. Сега следващия оратор господин Депре. Господин председател, преди всичко бих искал да поздравя господин председателя на Европейската комисия за мерките, които е взел, инициативите, които е поел. Е, ужасяваща е съдбата на беженците, е, жени, мъже, деца, които извървяват дълъг път към Европа. Имаме обща граница и вие припомнихте това. И ако нещо е общо, то трябва да се управлява с общи усилия. Фронтекс по-настоящем Е, е принуден да проси от държавите членки, е, не разполага с достатъчно ресурс си. Е, принуден е да проси ресурси за управление на границите. Ако имаме общи граници, тогава трябва да се промени устава на Фронтекс, разпоредбите за Фронтекс, така че е, той да има свои средства. Говорихте и за е, Турция като е, транзитна страна, че трябва да се работи с Турция, но това, което прави Ердоган ясно показва, че той по никакъв начин не се противопоставя на каналджиите в а, Бодрум и на други места. И е ясно, че а, трябва да се вземат структурни решения. Господин, а, госпожа Гусман е една минута. Благодаря. Словенската полиция използва сълзотворен газ срещу бежанците. И това в Словения, където либералите са на власт. В Унгария, пък където управлява е НП и използват бодливател и кучета срещу емигрантите. Българската полиция уби неодавна афганистански бежанец. В България управлява е НП. Най-добрата дефиниция обаче на това как се отнасяме с бежанците е чешкото правителство, което им е, жидамгосва номера по ръцете и ги настанява в бивши концентрационни лагери. Това как му казвате? Аз му казвам изхвърляне от е, редиците на социалистическите, на социалистическата партия, на либералната партия и на НБ. Аз така поне бих е, е, противодействала на тези потъпвания на човешките права и нито един пример на изхвърлени поради неморално поведение от е, европейски политически партии, нито едно такова действие не сме видели до сега. Благодаря. Excuse me, avem un blue card. Acceptați un blue card? Председателят има синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпрос? Мистер Петърле. Господин Петърле. Морам реагират на то е, тенденциоз. Благодаря, господин председател. Трябва да взема отношение по изключително неточното изказване, което направи колегата по адрес на Словения. Нека ви попитам, как бихте реагирали, ако възникнат конфликти между мигрантите? Ние трябваше да овладеем това положение, за да не се обостри. Словенската полиция прояви отговорност. Yo creo que actuar de manera... Аз не смятам, че отговорното поведение означава потъпване на човешки права или пък да се ползват газ и сълзотворни, и сълзо, сълзотворен газ за разпръскване на тълпа от хора, като бяга от смъртта. Това не е отговорно полицейско поведение. Госпожа Келер за една минута. Благодаря. Всъщност, не съм чак толкова разочарована от постигнатите в неделя резултати, за разлика от господин Шулц и някои други. Не съм толкова разочарована, защото държавните и правителствени ръководители най-накрая осъзнаха, че сме в положение на хуманитарна криза. Разбира се, беженците се нуждаят от подслон, храна и вода. Най-накрая отбелязваме това в заключение на съвета. Нека най-накрая и им предоставим онова, от което се нуждаят. Радвам се също така, че бе подчертано, че трябва да спазваме европейското законодателство. Но как ще изпращаме, например, афганистанци обратно в страната им? Мисля, че те отговарят на условията за преместване. Освен това, Афганистан не е сигурна трета страна. В неделя не се спряхме върху основния въпрос, а именно необходимостта от нова система за равнопоставено разпределяне по държави членки. На това трябва да се спрем, вместо да градим крепостта Европа. Благодаря, господин Паксас, за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, няколко бележки във връзка с проведения извънреден съвет. Първо, най-накрая признахме, че Европейският съюз до момента не охраняваше външните си граници. Най-накрая взехме решение за конкретни действия, нещо на което мога да дам положителна оценка. Взехме също така решение да подпомогнем африканските и азиатските държави с надеждата да сложим край на беженските потоци. Но това е проява на наивност. Трябва да установим миграционна и беженска политика, в рамките на която ясно да заявим, че сме готови да отворим границите си единствено за хора, бягащи от зони на военен конфликт. Ще трябва да сложим край на система, при която единствено определени държави членки настаняват и приемат бежанци. Нека най-накрая признаем честно какво е положението. Господин Брила. Господин председател, в, Франция, в Кале беше заявено, че иммигрантите е, представляват сериозна заплаха, е, нещо, което е, е принудил хора да се изнесат от жилищата си. Ето това се случва в една Европа, която налага своята позиция и правителствата я спазват сервилно. Настоявам да се създадат легални пътища. Настоява се да се създадат легални пътища за иммиграция и да се защитават иммигрантите, но това всъщност е безотговорно. Необходимо е да се преустанови действието на Шенгенското споразумение и да се възстановят националните граждани, а иммигрантите незабавно да бъдат върнати в страните на происход. Господин Фидидео, с една минута. Благодаря, господин председател. Решенията, взети от Европейският е, съвет на 15 октомври, са всъщност последствие от паниката обхванала европейските ръководители след масовия прилив на нелегални емигранти, а и с оглед на тяхната невъзможност да се справят. Какво направиха те? Подчертаха колко е важна ролята на Турция в целият този процес – и какво направиха? Освен всичко това, вместо да тласнат Турция по посока на изпълнение на поетите ангажименти за европейско членство, както и направят бележка за бежанските потоци, които праща Турция към Гърция, какво направиха е, европейските лидери? дадоха на Турция дарум 3 милиарда евро, за да се справя ушким с беженската криза. Председателя го прекъсва. Господин Кжип, благодаря господин председател. Напълно съм съгласен с анализа, който направи господин Туск, а именно, че предизвикателствата, пред които сме изправени, ще доведат до промени не само в Европейския съюз, но и в политическите системи на отделните държави членки. Навлизащите на наша територия мигранти, ако наистина са 700 хиляди, са доказателство и за хуманитарното измерение на проблема хуманитарен проблем имат всички държави, на чиято територия навлизат мигранти в такъв голям брой. Радвам се, че Европейският съюз е поел ангажимент за справяне с първопричините за миграцията в Африка и Близкия изток. Много се радвам също така, че всички заедно признахме, че основният ни приоритет трябва да е охраната на външните ни граници. Не можем да подпомогнем ефикасно всички вече влезли на наша територия, ако външните ни граници са пропускливи. Пропускливите външни граници ще доведат само до обостряне на проблема. На наша територия ще навлизат все повече беженци от държави, които имат хуманитарни проблеми трябва в по-голяма степен да подпомогнем страните на происход, например в Близкия изток, както и Турция. Турция ще изиграе решаваща роля, тъй като вече е приела над 2,5 милиона бежанци. Няма да е възможно без финансова помощ от наша страна Турция да издържи на подобен миграционен натиск. Трябва да предприемем действия от спешен порядък. В Либия също имаме повод за надежда. Всички трябва да работим заедно, като гарантираме участието на ООН, за да се справим с тази мащабна хуманитарна криза. Синя карта за вас. Do we have a... Yes. Okay, please. Имате думата. Eh, Господин председател, уважаеми колега, не цитирахте цифри, но нека ви попитам, разполагате ли с конкретни цифрови данни за броя на мигрантите, имащи право на убежище? и за броя на унези, които би трябвало да се завърнат в страните си на происход. Шановни kolego, я не мовивам о tym, яке са групи wśród тих, които прибили Европа. Илю е там tam rzeczywistych uchodźców. Скъпи колеги, аз всъщност не споменах нищо конкретно, никаква разбивка за това кой е економически емигрант, кой е беженци. Това продължава да бъде висящ предмет да, трябва да направим изчисления. Не знаем за момента какво е това разпределение. Знаем, че има 700 хиляди, които са дошли на нашата територия до септември месец. Но от тук на сетне е, трябва да продължим изчисленията и наистина да обърне внимание на призивите на комисията и съвета, че ни трябват е, специалисти, за да можем да преценим кой е мигрант, от какъв тип е. Е, е. Господин Флекенштайн, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, няма да се спирам върху проведения извънреден съвет. Наистина ми е бол, болно от това, че трябва да окачествим постигнатите на него резултати като успех. Съгласен съм обаче с това, което каза господин Тимерман, са именно, че трябва да продължим преговорите с Турция. Така ще се справим с проблема с сирийските бежанци. Ще имаме възможност и да доизградим и укрепим вече създадените структури, за да подпомогнем по-ефикасно както бежанците, така и онези, които ги приемат. Не бива, разбира се, в рамките на този процес да се отмятаме от ценностите и убежденията си. Не бива да правим това с лека ръка, но трябва също така да осъзнаваме, че няма да решим проблема, ако залагаме единствено на морално-етични принципи трябва заедно с САЩ, Русия, Иран и Саудитска Арабия да работим за решаването на военния конфликт в Сирия. Ще можем да се справим с конфликта там единствено ако си взаимодействаме с тези държави, ако подходим прагматично. Господин Мариес. Господин Юнкер, миналата седмица за пет дена, въпреки борите, на остров Лесбос пристигнаха десетки хиляди нови беженци, въпреки факта, че населението на острова е 70-80 хиляди души. Населението на а, тези територии се взема предвид, когато се а, а, прави преразпределението на беженците. Но пропорцията всъщност е изкривена. Не може да допуснем Гърция да бъде превърната в огромна фавела за беженци и иммигранти. Господин председателя Юнгер, разберете, защитата на морските граници трябва да е в ръцете на гръцките власти. Трябва да спрем да помагаме на Турция да трафикира хора в Европейския съюз. Е Благодаря ви, господин Юнкер. Благодаря ви за това, че свикахте заседанието на лидери в тази неделя. Малко обаче съм недоволен от критиката, която отправихте към лидерите на Западните Балкани. Наистина всички заслужаваме критика по една или друга причина, но проблемът, с който се справят или се опитват тези страни, надхвърля най-малко с 80% техните възможности. Моята държава Словения е точно на пътя на така наречения балкански маршрут, по който са поели най-малко 10 000 емигранти. Следователно, нашият проблем не е да се справяме с бежанци от война или от природно бедствие, бедствие а с неумело и неефикасно поведение на нашите собствени политици. В време, на времето приехме много емигранти, но днес нещата в Европа стоят по друг начин и следователно трябва да се придържаме към ценностите си и на основание на тези ценности да действаме не само Евросъюза като цяло, а и националните правителства и гражданското общество. Трябват ни с други думи политическо разрешение на кризата, обхващайки държавите от Близкия изток. Господин Папа Димолис. Господин председател, уважаеми господа председатели на съвета и на комисията, сега думите ни трябва да прераснат в дела. Постоянно се стига до забавяне на прилагането на решенията. Постоянно отлагаме действията си, а същевременно се нуждаем от хуманитарно решение. Трябва да овладеем миграционния поток. Ако не се справим с този проблем, е вероятно да се разпадне Европейският съюз. Вероятно е също да се стигне до фашистки, расистки, ксенофобски настроения. Не бива да допускаме подобно положение. Това ще бъде възможно най-песимистичният сценарий. Наближава зимата, със всеки изминал ден става все по-студено, Средиземноморието се превръща в огромно гробище. Какво става с Дъблин 2? Какво става с инициативата за помиряване на Сирия? Кога най-накрая ще окажете помощ на онези държави, които са изложени на най-голям натиск? Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Господин председател на комисията, наистина високо оценявам срещата, която свикахте миналата неделя. Бъдещето на Европа зависи от това всички ние, които отговаряме за вземането на решения, да обсъдим проблема, да намерим общо решение, вместо да затваряме границите си, изграждайки заграждения от бодлива тел. Това би бил логичният, естественият подход, господин Юнкер, както казахте и вие, но за съжаление все още не го прилагаме повсеместно. Трябва да разговаряме и с трети страни, например с страни от Балканите. Трябва да помогнем на хората, бягащи от война сега, когато става все по-студено. Най-накрая държавите членки трябва да спазят поетите ангажименти, както за финансиране, така и за равнопоставеното разпределяне на бежанци по държави членки. Господин Туск, трябва да призовете държавите членки на съвета да поемат тези свои ангажименти. Трябва да създадем една стройна и справедлива система сега. В противен случай само ще се боричкаме и ще спорим помежду си. Благодаря, господин господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Какво се случва? Ние говорим Рим гори. Това може да се приложи и за сегашната ситуация. Хората прииждат към Европейския съюз в пълно отчаяние, опитват се да оцелеят – Виждаме десетки хиляди нови хора, които преминават през Харватия всеки месец. Правят се усилия да се засили фронтекс, Трябва да се орежат мрежите на каналджиите, трафикиращи хора в Европейския съюз. Трябва да се е, създадат правни, правомерни маршрути за навлизане на беженците. Трябва да се действа и в Африка и в Сирия. И още нещо. Трябва да се преборим с корените на проблема, с социално-економическите корени на проблема в Близкия изток и Африка. Поддържаме контакти с Ердоган и неговия режим господин Ферховщад, проблемът не е това, което казва господин Вебер за групите тук. Ние водим тук политически войни, докато Африка гори. Господин Анеман. Ангела Меркел, да ze zich niets да, няма да съм и аз толкова циничен, колкото всички останали, че да поздравявам Юнкер и Меркел за поведение, което няма нищо общо с желанието на нашите е, съграждани. Няма да се справим. Точно обратния лозунг трябва да издигаме, а не ще се справим нашите съграждани вече знаят, виждат, че няма нищо общо с демокрацията Европейският съюз, защото свободното движение на хора и стоки се използват за търговия с хора. Стана ясно, освен това, че Европейският съюз всъщност твърди, че говори от името на европейските граждани, а пък нищо подобно не се случва. Демокрацията се рони, разклаща се. Вижте Португалия. Това е последният пример. Така че тук в Европейския парламент трябва да гледаме истината право в очите. И не поли... Господин Пападакис, взетите решения са опасни за бежанците и отделните държави. Защо Гърция, държава, която е приела над 50 000 бежанци, се превръща в повторното издание на Дъблинския регламент повечето от бежанците на наша територия, ако се приложи този подход, просто ще бъдат изпратени в страните си на происход, където са обречени на смърт. Не би трябвало сега на Фронтекс да се падне задачата да връща хората от македонската граница или границата на Албания. Като че ли така ще възложим на вълка задачата да пази овцете. Нека Гърция охранява своите граници. Подхода, който прилагаме сега е империалистка намеса. Той ще доведе единствено до повече бедност и повече бежанци. Господин Ламасур. Благодаря, господин председател. Стига толкова. Стига толкова лицемерие. Нека най-накрая да си извадим извод от е, случващото се. Първият извод е, че Европейският съюз не е в състояние да разрешава кризи. Това се дължи на лошо управление. 2040 година ни чака друга цел климатичното изменение. Може би тази цел да я постигнем, но това, което трябва в момента да разрешим, го правим хаотично. Кризата е хаотично, нашето е, управление на кризата е хаотично. 100 милиарда долара сега. Обещание е да отредим тази сума, за да се преборим с климатичното изменение след 50 години. Тук сме шампиони, но а, за това как да се справим, с какви парични потоци да се справяме с беженските потоци, това ни затруднява. Никой не иска да помага нито големите, нито малките, нито средните държави. Никой не дава пари. Третият извод политическото дволичие във всички наши държави членки и във всички наши политически групи. Надаваме се е, като на пазар, кой е по-голям защитник на ценностите. Едните говорят за свободата на държавите и нациите, други говорят за диктатура на пролетарията, всеки издига съответното си знаме. Но ценностите, универсалните ценности, които всички сякаш ушким споделяме, тези ценности ги няма, защото виждаме как изоставяме жени и деца само поради единствената причина, че не са като нас, че са чужденци. Благодаря ви, господин Юнкер, за думите, които посветихте точно на тези въпроси. Благодаря. Avem doi colegi care au cerut blue cards. V-aș ruga... Имате синя карта. Искате ли да я приемете, господин Ламасур. Е, съжалявам обаче, че не мога да ви изпълня желанието, господин Лебретон. Виждам, че искате синя карта, но ви моля да отстъпите, защото нямаме време. Благодаря ви за разбирането. И, и знам, че не е, е честно, но трябва да направим компромис. Сега госпожа Зипел за една минута. Европейският съюз е общност, основаваща се на доброволен принцип, но нейните членове са задължени да поемат съвместна отговорност и да поделят суверенитета си. Както новите, така и старите държави членки обаче забравят за тези два принципа и все по-често залагат на така наречения национален егоизъм. Въпреки засилената охрана на границите, ще трябва да дадем възможност на бежанците да влизат легално на наша територия. Ще трябва да спазваме правата им, когато ги връщаме. Увеличаването на капацитета за приемане и регистриране на бежанци ще сработи единствено ако скоро установим система за тяхното разпределяне по силата на квоти. Ще постигнем резултати, ако подобрим и положението на беженците в трети страни. От много голямо значение е и данъчната справедливост. Проявата на национален егоизъм не е правилното решение. Държавите членки трябва да действат сега като общност, основаваща се на солидарност, като един истински Европейски съюз. Госпожа Стивенс. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, единственият резултат от срещата на върха е, че е, ще има организация за хиляда допълнителни места по Балканския път. Това ли е всичко? Кризата с мигрантите продължава. Европейската комисия всъщност опитва някакси да закърпи положението временно. Но има възможност да се върнат някои от иммигрантите обратно и трябва да се види какви ще са прагматичните последици от това, а това не е проверено, въпреки че такава възможност по международното право има. Близо половин милиона души могат да навлязат в Европейския съюз пред, през Турция и Турция използва тези хора като а, карта в а, преговорите си с Европейския съюз. Имаме морален дълг да спрем да приемаме а, економическите мигранти. Госпожа Зубер, една минута. Между консели да Уния Европея и На последните заседания на Европейския съвет и на някои министерски съвети всъщност свалихме маските си. Стана ясно, че това не е никакво упражнение по солидарност, а упражнение по експулсиране, бързо и ефикасно при това. Примерът го дават силите, правоохранителните и правоприлагащи органи. Малко обаче прекаляваме, когато говорим за това ефикасно екстрадиране, включително и задържането, ако е необходимо. С други думи, да се отнасяме с емигрантите като с престъпници. И това критикуваме. Това критикуваме, когато е, гледаме новините за случващото се в е, Чехия. Каква е разликата в такъв случай с едно военно управление? и с военно разрешаване на кризата, което всъщност едва ли не се случва, защото някои емигранти дават изявления, че техните кораби ги атакуват военни кораби на Евросъюза. Госпожа Жали, господин председател на Европейския е, е, е, Европейската комисия, господин председател на Европейския съвет. Нека да не се, да не правим грешки. Имам сериозни проблеми с кризата с мигрантите и единственото решение е да има общ подход и да има легални маршрути за навлизане в Европейския съюз, но това не се случва. Има държави членки, които се противопоставят и които сключват доста съмнителни сделки с авторитарни правителствени и държавни глави. Не по този начин ще решим проблема а, не и чрез опасни военни операции срещу каналджиите. Трябва да се отворят безопасни, легални пътища за навлизане в Европейския съюз за беженците. Крайно време е да се промени европейската политика и да се наблегне на солидарността. Колегата Мах има думата за една минута. Дами и панове, когато slyším завери... Благодаря. Госпожи и господа, запознах се с заключенията на съвета и слушах внимателно и немалко от изказалите се до тук колеги. Основният проблем в Европа е погрешната проява на хуманност – Наистина ли сте загрижени за благото на хората в Либия и Сирия? Или просто искате да покажете на света колко сте човечни, борейки се срещу диктаторите в тези две държави? Наистина ли сте заинтересовани от благото на беженците на наша територия? Или отново искате да покажете на света колко сте хуманни? Отново бе поет ангажимент за засилването на охраната на външните граници но именно някои от вас се изказаха критично във връзка с по-засилената охрана на външните граници. Това не приляга според мен на Европейския парламент. Нека не проявяваме погрешна хуманност. Господин Вилински, настоящото преселение от африканския континент към Европа е един от многото примери за това, че се нуждаем от силна международна общност. Тази силна международна общност ще допринесе за помиряването в региона, ще гарантира и изграждането на регистрационно-приемателни центрове по места. Ще трябва също така в региона да се създадат и така наречените буферни зони. Всички тези задачи се падат на международната общност. А Европейският съюз не предприема нито едно от тези действия, като че ли само коткодякаме като подплашени кокошки, но не предприемаме нищо конкретно. Федералният канцлер Госпожа Меркел заяви спрямо всички жители на региона, че могат да се установят на нейна територия. Тя носи основната отговорност, заедно с австрийския канцлер господин Файман. Мисля, че най-накрая трябва да поемем хуманитарен ангажимент към хората от региона, за да спрем масовия поток към Европа. Господин Консалес Понс. Господин председател, да, отчаиващо е бавността, с която разрешаваме тази криза, която унищожава човешки съдби. Повтаряме, но и също нищо не се променя. Кризата с бежанските портоци се превръща в криза на институциите. Държавите членки не изпълняват решенията взети от институциите. Няма обща политика за управление на бежанските потоци. Не се борим с войната, не си охраняваме границите, а замяна на това е, строим вътре стени и огради взаимно се обвиняваме едни други за това какво правим или какво не правим. Въпросът, който си задават гражданите сега е тези институции могат ли, искат ли, умеят ли да разрешат проблемите, които всеки ден ни показват по телевизията. Нашата мудност, в крайна сметка, налива вода в мелницата на антиевропейците. Това задълбава разликите между държавите членки между евро, проевропейците и антиевропейците. Кризата започна като беженска криза, сега е институционна. Някои искат не само да не защитават бежанците, а и да не взимат никакви мерки за разрешаване на военните конфликти в техните държави. С други думи, друг да се оправя с бежанците, друг да се оправя с техните държави. Докато не се убедим, че войната, в, обеден, в Близкия изток е всъщност война и срещу нас самите, докато не разберем това, няма да разрешим проблема с беженската вълна. И беженците, и европейците трябва да се борят с една и съща война. Тази война се води, води срещу нас всъщност. Господин Вайденхолцер, благодаря, господин председател. Много се радвам, че комисията поде тази инициатива, която всички ние трябва да подкрепим. Миналата седмица бях в Гевкели, в Брешево и в други населени места по Балканския път. Видях наистина отчаяни хора. Видях също така и с какво невероятно темпо се придвижва беженският поток, колко е масов той. Свидетели сме на същинско преселение на народите. Мисля, че в спешен порядък трябва да предприемем действия за овладяването на този поток. За целта трябва щедро да подпомогнем страните на происход, трябва да гарантираме спазването на правата на човека в така наречените горещи точки по външните граници. По Балканския път трябва да изградим и центрове за настаняване на бежанците, особено като се има предвид наближаване наближаващата зима. Господин Шкрипек. Важени пан председа, заедно с приоритет... Господин председател, един от приоритетите при тази криза е защитата на външните граници. Пример за ефективно сътрудничество в тази област може да е, е изпращането на съвместни екипи, в които Унгария участва. Унгария участва активно, но подкрепата за Турция, трябва да сме честни, трябваше да дойде много по-рано. Турция иска ускоряване на процеса за присъединяване, но нямаме възможност да се пазарим за правилата и условията, които държавите членки трябва да изпълняват. Наскоро госпожа Меркел, е, канцлера на Германия, предложи на Турция така нареченото привилегировано партньорство. Сега сме в процес на промяна на подхода, е, но най-важните са приоритетите. В крайна сметка, е, свободата на медиите е много важен елемент. Госпожа Сакораф, една минута. Скъпи колеги, питам се колко години комисията и съвета ще продължават да обсъждат този е, въпрос. До кога ще се чудят как да се справят с кризата, а нещата всъщност са трагични. Това, което наблюдаваме в европейските институции, за съжаление не е трагично, а е направо фарс отхвърляме десетки емигранти и Германия вместо да помогне на южните държави ги превръща в нещо като концентрационни лагери. Европейската политика цели и постига всъщност дестабилизиране вместо разрешение. Тези, които си затварят очите и не желаят да видят истината, трябва най-накрая да осъзнаят, че се разклащат самите основи на европейската идея. Кризата ни поставя пред въпроса, наистина ли това искаме? Левите и господин Питела днес ни нарекоха вирус. Господин Шулц пък заяви, че е погрешно да се защитават националните интереси. Но аз съм избрана за член на този парламент, за да защитавам националните ни интереси. Между другото, британците ще напуснат Европейския съюз, именно защото той не защитава националните им интереси бе проведен извънреден съвет, господин Юнкер. Много е добре, че дойдохте тук, за да обсъдите проблема за миграцията, но нито един мигрант не чука на вратата на Люксембург. Нерядко посещавам Кале. Броят на намиращите се там мигранти междувременно се удвои и достигна 6000. Повечето от тези хора не са бежанци, а економически мигранти. Председателят прекъсва госпожа Аткинсън. Явно няма превод към френски Левандовски, госпожа Аткинсън, няма никакво значение. Аз ще продължа, защото мен всъщност ме слушат британците. Аз говоря за тях. Основната цел на мигрантите е не да живеят в условия на безопасност. Това са економически мигранти. Повечето от намиращите се в Кале мигранти са агресивни млади мъже. Полицията не прави нищо, за да ги задържи или да ги екстрадира. Нещо, което според мен е погрешно. Председателят. Синя карта за вас от господин Брок. Госпожа Аткинсън, не, вие казахте, че няма да допускате задаването на въпроси, така че нека продължим. Трябва и да гласуваме. Председателят, не очаквах нещо по-различно от вас. Господин Брок, Всъщност нашата почитаема колега разговаряше с британския електорат. Ние сме извън този диалог, така че няма да можете да зададете въпрос. Госпожа Гардини. Благодаря, господин председател. Като италянка, нека да кажа, че Италия някакси а, не е достатъчно видима в този дебат – но а, ние а, имаме сериозни а, проблеми, свързани с а, въпросите, които обсъждаме днес. А, имаме хуманитарни а, затруднения и, както каза председателят Юнкер, ресурсите не са безкрайни. Така че трябва поспешно да се занимаем с темата и трябва да а, насочим всички налични ресурси за разрешаване на проблема. Същевременно солидарност без граници също не е решението. Има и други отговорни. Има и ясни политически измерения. Трябва да видим откъде идват тези хора и е, трябва да се направят усилия за стабилизиране на цели страни, за да може хората да живеят в родните си страни. Трябва да предоставяме е, помощ за стабилност, за да се предотврати системната евакуация на огромни територии. Имаме сериозни проблеми и политически, и поради климата, има и проблеми свързани с културата, които някакси е, се избягва да се споменат. Пьер Пауло Пазолини, Пазолини а, говори а, е, за хората, които ще а, дойдат, а, милиони ще дойдат а, в своите дрипи. И това беше предвидено в Италия още през 60-те години. Господин Нидермюлер. Благодаря, господин председател. Западно-балканският маршрут всъщност бе причината за стратегията и 17-те точки в нея. И това е добра новина за възможностите на нашето сътрудничество и за това как заедно можем да преодолеем проблемите по друг начин, а не с огради от бодлива тел. Сега, това бяха първите крачки и от тук насетне трябва да продължим по посока на защитаване на нашите граници в още по-голяма степен и не на последно място да помислим как да интегрираме тези мигранти, които вече сме приели в нашите общества, без да ги асимилираме, разбира се. Трябват ни системи за тяхното интегриране в образователната система и здравеопазването, без, разбира се, да прекаляваме. Трябват ни и средства за това. Интеграционната стратегия в Европа трябва да бъде консенсусна и всички да се придържат към нея. До минути. Благодаря, госпожа Гал, за две минути. Господин председател, уважаеми колеги, настоящата миграционна криза постоянно присъства в дневния ни ред. Европа е изложена на огромен миграционен натиск, като същевременно все още не знаем какво да предприемем. Трябва да намерим новаторски решения и да проявим отговорност. Ако искаме реално да проявим солидарност, ако искаме реално да помогнем на нуждаещите се, то не можем да отворим границите си за всички. Трябва да сме честни. Извънредният съвет показа, че трябва да очертаем най-неотложия в краткосрочен и средносрочен план. В противен случай няма да можем да овладеем потока. Това показва случващото се по Балканския път. Положението дори все повече се обостря. Крайно време е да си признаем пред какви проблеми сме изправени още от август месец насам. Когато унгарският министр-председател заяви, че охраната на границите трябва да е сред приоритетите ни, бе обсипан с критика. Но трябва да правим разлика между реалните бежанци и економическите мигранти. Трябва да регистрираме мигрантите. Не можем просто да им позволяваме да се придвижват от една граница към друга. Не можем да им позволяваме и да си избират страната, в която да подадат молба за убежище. Ще трябва да охраняваме външните си граници. Ще трябва да заявим спрямо мигрантите, че можем да приемем само определен брой. Така ще защитим и шенгенската система система, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Трябва да подобрим и положението на хората в беженските лагери. Милиони хора пребивават в беженските лагери и очакват да се завърнат по домовете си. Те очакват от нас да им помогнем. Mi-aduc aminte apropo de că cineva mi-a spus că această rută a fost folosită. Нека да спомена нещо. Тези маршрути вече са използвани от мармите, армите, които достигнаха до Виена на края на 17. Благодаря. Трябва да действаме бързо и спешно. Вече сме си втръснали до смърт с тези лозунги за действие, а пък бездействаме всъщност. Преди месец решихме да разпределим квотите. А пък вчера стана ясно в Испания правителството на господин Рахой обясни, че праща служители да участват в про... Про... пилотен проект, който където да посрещнат първите 50 емигранти. Звуча като зловеща шега. Господин Орбан дойде в Мадрид на среща на, на НП, на конгрес на НП и му ръкопляскаха на крака, когато правеше изявления с ксенофобски характер. И те, те на, и на карта са живота на стотици хора. Мене као хрватицу брине ситуација како помирити ще се изкажа на хърватски. Е, безпокоя се за положението в Хърватия и а, е, как могат да се съвместят а, е, а, националния егоизъм и европейските цели. А, господин Юнкер не е в залата в момента, но трябва да се има предвид, че а, а, а, когато а, комисията организира срещна върха на Западните Балкани и това беше нещо много добро, защото а, тези страни не могат да се справят без помощта а, на Европа. А, и, а, както вече беше казано, войната срещу Сирия е реално и война срещу Европейския съюз. Подкрепяме плана за действие, трябва да подкрепим Турция защото иначе няма как да се справим с положението. Положението е много хаотично. Зимата наближава и ако не започнем незабавно да прилагаме решенията, е, държавите членки няма как да се справят е, по-отделно. Ние като политици имаме своя дълг. Гражданите очакват да се справим с проблемите. Затова трябва много добре е да разберем колко сериозен е този проблем и как може да дестабилизира европейския проект. Господин Мораеш, една um, благодаря, господин председател. Трябва наистина да осъзнаем колко е тежко положението. Каквито и да са политическите ни позиции, не бива да се отказваме от общоевропейски действия в духа на състраданието и човечността. Трябва да предприемем нещо. Добре е, че комисията свика извънредния съвет в неделя с участието и на страни от Западните Балкани. Трябва действително да действаме. Зимата наближава. Това означава, че и парламента трябва да си свърши работата. След като приключим дебатите, нека пристъпим към дела, нека предоставим финансиране, нека гарантираме функционирането на горещите точки. Много е важно за мен, господин комисар, горещите точки да функционират добре. Сега нямаше да имаме проблем, ако през изминалите години бяхме установили добра система за предоставяне на убежище. Но сега трябва да свършим пропуснатата през изминалите години работа за няколко седмици. Господин Кефалогианис. Благодаря, господин председател. Тази изварена среща на върха бе от изключителна важност. Даде ни възможност да решим приема на 100 000 през Балканския коридор до Австрия и Германия. Гърция прие да участва с приема на 50 000 беженци и също така прие да създаде гореща точка за тяхното регистриране и идентифициране. Следователно, тук става дума за приема на 30 000 и 20 хиляди допълнително с помощта на комисарията, Върховния комисарят по бежанците на ООН. Изводът обаче се е и по посока на Турция, която бива прият, приканена за участие. Сега господин Туск и господин Юнкер обявиха вече програмата, която, по която ще се работи да среща в Лавалета. За съжаление, ще отсъстват богатите арабски държави. Ще поканени са за участие само Йордания и Ливан. Докато, доколкото знаем, 3 милиона могат да бъдат прияти там. А, е, Берес. Дама Перванш Берес. Госпожа Берес една минута. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета, господин комисар. Европа се намира в нещо, което всички наричат, наричат криза. Изглежда обаче тя се подава, вместо да се опитва да о, се справи с положението. Кой има интерес от случващото се в Сирия? Кой има интерес в Европа да приижда толкова много бежанци? Това е всъщност заради напредъка на ислямската държава в Сирия. Кой казва, че трябва да се сътрудничи с Асад? Кой казва, че не можем да се договорим с Русия? Кажете ви, моля, ви, господин комисар. Кажете на Европейската комисия, че трябва да се действа по спешност. Как може без економически е, стълб да се прави економическа политика? По същия начин, без програма за обежище направихме Шенген и без достатъчно добра система за управление и за защита на границите. Не можем просто да се сочим едни други с през Крайно време Европа да се е, справи с този проблем. Госпожа Деланге, една минута. Благодаря, господин председател. Настоящото положение ни показва, че ако не го овладеем, ще поставим на карта и европейските ценности. Трябва сега да помогнем на нуждаещите се, да проявим солидарност спрямо онези държави, които са изложени на най-голям натиск. Но за целта трябва да сме честни. Трябва да заявим, че не можем да приемем всички, че ще трябва да върнем онези, които нямат право на убежище. Не може държавите членки да поемат щедри ангажименти, смятайки, че това няма да им струва нищо и че няма нужда да предприемат конкретни действия. В момента сме изложени на натиск. Освен това, не сме в състояние и да охраняваме границите си. Радвам се, че комисията ще излезе с предложение за общоевропейска брегова охрана. Това ще е пример за добро сътрудничество. Но едно подобно действие трябва да бъде обвързано и с предложение от наша страна към Турция. Трябва да действаме сега, трябва да проявим категоричност и да сме честни. Госпожа Дали за една минута. Благодаря, господин председател. На срещата на върха за Западните Балкани показа колко напрежение и търкания има между държавите членки. Сега точно когато трябва да сме обединени и да говорим единогласно в лавалета, бихме могли да поправим тази грешка и да проведем едно наистина конструктивно да проведем една конструктивна среща с Африканският съюз. Защо има миграция? Защото има бедност и война. Защото хората бягат от ситуация на беззащитност – е, разбира се, че участваме с помощ и че тази помощ трябва да доведе до промяна, но трябва да изискаме оползотворяването на тази помощ и поставянето на гражданите в центъра на вниманието на всички управници. Благодаря. Рангел, 1 минут и 30 секунди. Добре, господин президент. Eu, a propósito eh, eh, desta, das conclusões do Conselho e em Господин Ранжел, да, благодаря господин председател. По повод на изводите от е, съвета, искам да посоча, че след е, срещата тази събота и неделя Искам да подчертая следните два принципа. Това е европейска отговорност, е, отговорност на всички държави членки и всички трябва да отговорят с прием на емигранти и с финансово участие, освен това за подпомагане на държавите, от които произхождат тези емигранти. Това са държавите, откъдето тръгват емигрантите, но и, и държавите, където най-напред пристигат тук в Европа. Това наричам аз солидарност. Разбира се, е, солидарността трябва да се води от съответни принципи. Не едно и също емигрант и бежанец в търсене на политическо убежище. За това ще ни послужат така наречените горещи точки и именно там трябва да привлечем за участие фронтовите държави, така да се каже, независимо дали са членки или не на Евросъюза. Всички държави, членки на Евросъюза, трябва да осъзнават тази специфика и да си дават сметка за същински важното, а именно превенция. Превенция в държавите от субсахарна Африка. Освен тези държави, които, по, където трябва да действаме бързо и спешно. Има и други, където помощта трябва да бъде дълга, спокойна, за да даде резултат. Микрофон. Да, now it works. So, President, Госпожа Мици, за една минута. Миграцията е симптом, а не е, първопричина. И ако не се справим с първопричините, нещата само ще се влушат. Економическа, политическа нестабилност, нарушение на правата на човек, туристични атаки. Това са само някои причините, които са довели до тази економ... вълна иммигранти. Държавите членки ще имат възможност в срещата на върха в Валета да направят усилия за международно решение на проблема. Трябва да се справим с основните причини за миграцията и настоявам Европейския съюз да използва евроафриканската среща на върха в моята страна Малта като възможност за продоляване на човешките, економическите и а, социалните и политическите предизвикателства които водят до това толкова много хора да напускат своите страни на происход, рискувайки с живота си, за да намерят достойно бъдеще в друга страна. Трябват ни дългосрочни стратегии, трябва да започнем да ги прилагаме още сега. Госпожа Вилмот. Господин председател, от името на британските лейбаристи в Европейския парламент приветствам сътрудничеството с Турция и всички други държави, които могат да допринесат за справянето с настоящата криза. Някои цинично настроени колеги не се стремят към намирането на решения, а се възползват от настоящото така тежко положение, за да извличат политически дивиденти. Националните правителствени ръководители също трябва да проявят отговорност. Настоящата криза е истинска трагедия за всички унези, които изминават хиляди километри, за да осигурят подслон и сигурност за семейството си. Това са човешки същества, те не са просто пионки в някаква политическа игра. Възползвам се от възможността да предупредя нашия министър-председател Камерън, че не може да отлага повече. Сега той трябва да се присъедини към всички нас, за да гарантира на Великобритания бъдещето, което заслужава, а именно в Европейския съюз. Госпожа Пири за една минута. Yes. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Нека да използвам тази възможност да благодаря на Европейската комисия за, да, тази, за нейния ангажимент да намери прагматични решения. Приветствам плана за действие с Турция. Турция и Европейския съюз имат нужда от едни от други, за да се изподелят тежестта за предоставянето на сигурен подслон на толкова много хора, които бягат от войната. Затова трябва да се сподели финансовата тежест, да има презасяване, да се работи по въпроса за економическите мигранти и да се сложи край на каналджийството. Не трябва да се действа, сякаш нещата не са свързани едно с друго. И а, отлагането на доклад за Турция създава впечатлението, че Европейския съюз ам, се безпокои да изрази своята критика по отношение на свободата на медиите в Турция и положението на кюрското малцинство. Госпожа Тоя, една минута. Е, Юнкер, че Аз подевам думите на председателя е, Юнкер, който казва, че проблемите са общи и са като скачени съдове. Това е принципа на колективното съжителство. И така трябва да процедираме. Няма друг път. Проблемът с бежанците може и да се разреши, но утрешния ден може да донесе нови проблеми, които трябва да се разрешат със същия колективен подход. Трябва сега обаче да се заемем с въпроса за тези бежански потоци, които са затънали до гуша в кълта на балканските пътища, ако позволите. Трябва да помогнем на Гърция, на Словения, лека по лека, стъпка по стъпка. Трябва да се заемем с разрешаване на всички тези проблеми. Разбира се, както каза и председателят Питела, трябва да променим връзките си с, с африканските държави и да приканим за участие и държавите от залива. Председателят прекъсва. Долазим из Хрватска, кое е задни... Господин Пикула за една минута. Благодаря. Аз съм от Харватия. Над 250 хиляди души преминаха през нашата страна. Предоставихме им храна, положихме грижи за тях, без да милитаризираме границата си. Не мисля, че отправената към нас критика е основателна. Видяхме какво става в Словения, видяхме как Хора преминават през река по границата ни с Словения, за да навлязат на нейна територия. Но това е една държава с 2 милиона жители, която ежедневно е принудена да приема огромен брой беженци. Мисля, че Турция трябва да поеме своята част от отговорността. Не може всички тези хора да бъдат регистрирани по места. Европейският съюз трябва да се справи с проблема. Не можем да очакваме от държавите членки да жертват националната си сигурност в името на една общоевропейска политика, каквато всъщност не се прилага на практика. Благодаря, господин Киркос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Вчера ни бяха представени заключенията от срещата на върха и е крайно време да се предприеме, предприемат солидарни мерки и да се сложи край на ксенофобията. Иначе потокът беженци ще продължи да идва, ако не вземем мерки и на място. Можем да разговаряме с Турция, можем да осигурим и легални канали за миграция. Но това няма да реши проблемите на места като малкия остров Тилос, например, където живеят много малко хора, а, които а, полагат огромни усилия, за да се организират и да решат а, прагматично нещата. Благодаря. Дами и господа. Председателят Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Ще дам думата на 7 депутати. За съжаление няма да мога да удовлетворя желанието на многото колеги, които предварително са се записали за изказване. Благодаря, господин председател. В неделя на извънредния съвет бе взето решение за настаняването на общо 50 000 беженци. Вече от години сме в положение на економическа криза. Не е възможно да се погрижим за всички навлизащи на наша територия. Ако се опитаме да го направим, от това ще проистъкат неконтролируеми последици. От октомври месец насам приехме огромен брой беженци. Трябва да установим сътрудничество с Турция. Трябва да се спазват сключените споразумения за обратно приемане. Трябва да се предприемат и ефективни действия за борба срещу контрабандистите на хора. Целият този проблем е като бомба с часовников, закъс... с часовников механизъм за Европейския съюз. Госпожа Гомеш. Най-напред, престанете да говорите глупости като това, че има преврат в Португалия. Ясно е, че господин Вебер ще се страхува от законната победа на левицата. Не знам защо, обаче не се притеснява от ксенофобските настроения и победата на крайната десница в Полша. Фактът, фактически нещата стоят по следния начин с бежанците. Те не идват тук в Европа, за да бъдат разквартирувани, където ние решим. Нека да се надяваме, че в Лавалета в крайна сметка ще успеем да приемем реална и прагматична стратегия, защото в противен случай каналджиите ще продължават да печелят от цялата тази ситуация. Европейският съюз няма да се справи, ако не действа по координиран начин с злото в неговите корени. Кризата всъщност е европейска, защото който не се справят, сме ние европейците в крайна сметка. Благодаря, госпожо Гомеш. Господин Радос. Хвала лепа, gospodine председниче. Pozdravljam договор, koji е... Благодаря, господин председател приветствам споразумението постигнато в неделя. То ще е, направи така, че беженците да страдат по-малко и ще помогне на страните, които са по пътя им, включително и моята страна, Харватия, през която е, в последно време минаха повече от 200 000 бежанци. Но няма как да се спрат бежанците да не идват в Европейския съюз. Това няма как да стане без използването на сила и искрено се надявам, че Европейския съюз няма да прибегне към сила. По-доброто решение би било да се работи с Турция и е, за намиране на дългосрочни решения в конфликтните зони в Близкия изток и Африка. Европейския съюз обаче не планира това, за съжаление. Господин Хаджи Георгио има думата. Благодаря. Внимателно проследих тричасовите разисквания, но нека бъда честен. Ако бях бежанец и слушах днешните дебати, то щях да се хвърля в Егейско море. Изказванията бяха риторични. Единствено господин Юнкер излезе с конкретни предложения за решаването на проблема. Не става въпрос за това сега да търсим работа за бежанците. След бомбения атентат в Турция не можем да твърдим, че тя е сигурна трета страна. вече загинаха стотици хиляди души. Не можем да твърдим, че връщайки бежанците обратно, ще се справим с кризата. Дори напротив, още повече ще я задълбочим. Изявленията на Юнкер и Туск ни казват истината. А истината е, че няма политически Европейски съюз, в крайна сметка. Така се оказва. Скандализираме се от битките по границите на балканските държави и тук взаимно се обвиняваме една политическа група друга. Скандалът обаче не са е Балканите, е, скандалът е Западна Европа, не Западните Балкани. Ние всички се проваляме. И всъщност провалът се дължи на Европа, 15 член на Европа, а не 28 член на Европа говорим, че регистрирането на емигрантите ще ни разреши проблема. Това ще разреши само 5% от проблема. Нека да се държим като европейци в крайна сметка. Нека да си разпределим емигрантските потоци. Нека да създадем в Испания, Обединено кралство, Холандия, Люксембург, Швеция, Германия и така нататък лагери за прием на тези беженци. Благодаря.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 Aufnahmezentren, hotspots. Регистрационно-приемателни центрове, горещи точки, общо европейска охрана на границите. Това не са нищо повече от кухи фрази. Факт е, че Европейският съюз се провали. Провали се шенгенската система. Гражданите нямат никакво доверие към нас, унищожаваме националния суверенитет на отделните държави членки на наша територия навлиза неконтролируем поток от бежанци, които не се регистрират. Тези хора буквално ни завладяват в търсене на обетованата земя. За тях обетованата земя са най-вече държави като Швеция и Германия. Сред помощите, които получават те в тези държави, в пъти превишават средните заплати на хората с висше образование в Сирия или Афганистан, например. Госпожи и господа, трябва най-накрая да направим нещо, вместо само да говорим. Господин Кукан. Thank you. Thank you very much, Mr. Е, President. Благодаря, господин председател. От началото на кризата с мигрантите призовавах европейските лидери да включат страните от Западните Балкани в решението. Тези страни са пряко засегнати от потока мигранти, минаващи през Балканския път. За да се намери решение на кризата, трябва да намерим начин за по-добро сътрудничество с тези страни и да направим всичко възможно да не се създадат други кризи в този регион. Финансовата подкрепа до тук е доста ограничена. Акцията ни е доста бавна. Приветствам решенията от неделя, които предлагат конкретни мерки и действия е, и предлагат да не се изграждат е, стени трябва да се обменя информация и да се работи по въпроса за трафика на хора и за, за в крайна сметка за по-добрата подготовка на тези страни и за евентуално бъдещо членство в Европейския съюз. Госпожа Бенова има дума. Дякуем вам пекни, пан председа уж так некомфортнейше пространство троху на... Благодаря, господин председател. Не е много приятно човек да говори точно сега, но благодаря, че ми давате думата, въпреки шума. Искам да изразя задоволство от позицията на комисията и особено желанието да разреши тази миграционна криза. Може би трябва да отправим известна критика по адрес на някои държави членки, които не се държат на висотата на събитията. Господин комисар, искам само да спомена нещо, което е пряко свързано с темата, която ни занимава, а именно екстремизма, радикализма и едва ли не фашизма, които отново се надигат в някои държави членки при това не само чрез протести и манифестации по улиците, а и с конкретни агресивни действия срещу емигрантите. Моля да комисията да се обърне към държавите членки именно с изискване за инициативи в противоборство на тези странни явления. Meine Damen und Herren, ich Председателят, госпожи и господа, бих ви бил благодарен, ако заемете местата си. Председателят, госпожи и господи, нека помоля малкото колеги, които продължават да водят частни разговори тук в пленарната зала, да заемат местата си. Не би било зле. Не допускам, че изказалите се последно десетима колеги бяха изслушани от когото и да било, но парламентарните дебати предполагат да се изслушваме взаимно. Последните десетима колеги, които се изказаха, просто не бяха изслушани, което според мен е несправедливо. Думата има господин Аврамополос. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members of the parliament, благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, днес председателят Юнкер представи едно ясно, силно послание за ангажираността на Европейската комисия и за мерките за подкрепа. Действително, ние сме много ангажирани и днес в този парламент стана ясна е, очевидна и вашата ангажираност. И ние винаги сме разчитали на вашата ангажираност и подкрепа и сме много благодарни за нея. Държавите в Европейския съюз и извън Европейския съюз трябва да работят а, е, заедно и трябва да помогнем на онези, които се сблъскват с проблеми. Срещата на върха от неделя беше положителна, диалогът започна, но няколко държави членки прибегнаха до националния си наратив. И тук трябва да признаем, че все още не можем да говорим за дух на сътрудничество в цяла Европа. Необходимо е повече сътрудничество – повече солидарност и повече чувство за отговорност. Необходими са действия, а не само ангажименти. Приложението е от решаващо значение. И това беше и най-важното, на което вие тук настояхте. Да се прилагат мерките. Не само по защитата на границите, но и по закрилата на търсещите обежища по един организиран начин – и за сътрудничество с страните извън Европейския съюз. Ролята на комисията се промени по време на тази криза. Необходимо е постоянно да се наблюдава ситуацията, да се провежда диалог и да се гарантира подкрепа, и то по един стратегически начин – затова Европейската комисия трябва да може да отговаря на въпроси за границите, за Дъблин, за презаселването, за легалната миграция. Това са мерки, които се, се обсъждат в момента и са на масата на преговорите и не можем да си позволим да се провалим. Нека да не забравяме, че кризата с беженците се използва по всевъзможни начини в вътрешно-националните дебати за влияние върху общественото мнение. И единственото добро решение тук е да се обясни на гражданите на Европа, че има нужда от общ въпрос на всички, от общ подход, който да се задейства на всички нива и в който да се сътрудничи и с съседните страни. Комисията е готова да си сътрудничи и с вас, и с различните страни, пряко или непряко засегнати от въпроса европейски страни, страни от Азия, страни от Африка. Утре бях планирал да пътувам до Пакистан, но поради ужасяващото земетресение отложих посещението си за следващата седмица. Но ще отида в Пакистан и ще разговарям с пакистанските власти по въпросите за политиката за реадмисия. Уважаеми дами и господа депутати, кризата е катализатор за развитието на повече Европа, по-добра Европа с по-способни институции. И в тази насока работи Европейската комисия. Миграцията е основният приоритет на комисията още от самото начало. Поемат се инициативи като тази за Балканския маршрут, подкрепят се държавите членки, за да може действително да се въплати в действителни мерки принципа на солидарност и да действа по-добре Европейския съюз. Благодаря много. Благодаря ви, господин комисар. Думата има председателят на съвета Доналд Туск. Благодаря, господин председател. Разбира се, споделям загрижеността на вашите колеги, във връзка с решенията взети по време на кризата и факта, че те не се прилагат с необходимия темп. Комисията и държавите членки, коми... процедурите, които те прилагат обичайно, трябва да бъдат заменени от извънредни мерки. Обеден съм, че с времето всички държави членки ще предприемат подобни действия от спешен порядък. Люксембургското председателство е готово да подкрепи усилията на комисията при предоставянето на човешките и финансови ресурси, така необходими за справянето с тази криза финансирането на Световната продоволствена програма, на ВКБОН и на други структури като размер трябва да е по-високо от поетите до момента ангажименти. За съжаление, редица държави членки в момента не могат да си позволят да внесат своя дял в това финансиране. Що се отнася до преместването, нека си припомним, че към момента има 8 пъти повече места за преместване, бройки за преместване от броя беженци, които са готови да се възползват от тази процедура. Ще трябва също така да преразгледаме методите за охрана на външните граници. Ще трябва да преосмислим същината на този процес. Охраната на външните граници значително допринася за овладяването на беженския поток. Не бива да твърдим, че можем да приемем всички насочили се към наша територия. Бяха направени и някои коментари във връзка с третирането от страна на полицията в някои държави членки на търсещите обежище. Бе заявено, че са били нарушавани правата на човека. Нека изтъкна, че правата на човека са изложени на риск когато не се извършва ефективна правоохранителна дейност, когато не се прилага законът. Тези хора бягат от държави, където де-факто няма администрация, няма полиция. Ако искаме да спазваме правата на човека, трябва да спазваме действащия правов ред и да прилагаме действащите правила. Това се отнася до всички въпроси, които обсъждаме в контекста на миграционната криза. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря, господин Туск. С това приключихме разискванията по тази точка. comes to the vote. The first item is Mr. Dartmouth. Имате, имате процедура въпрос ли, господин Дарт? Yes, I am. Да, госпожо председател. Дали бих могъл да поздравя господин Доналд Туск за желанието му и всъщност решението да се подаде оставка като министър-председател на Польша, за да може да приеме поста председател на Европейския съвет. Мистер Дартмунд, this is not for... Господин Дартмунд, това не е процедурен въпрос. So. Um, by... И така минаваме към гласуването на доклада на господин Шикерски. Начало на гласуването, по именно гласуване. Край на гласуването. Адаптед.